Dear colleagues, please take a seat. Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Настоящето откривам заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Разполагате с дневния ред. Не виждам възражения и коментари, така че се са ви представени. Разполагате и с Конт Нюс, заедно с езиковия режим, като е, съобщение на председателя нямам какво особено да споделя. Предстои много е, пастроцветен и разнообразен дневен ред. Надявам се да успеем. И така одобрение на протоколите от заседания от 8 юни, 17 юни, 13-14 юли до края на настоящото заседание имате възможност да възразите, ако не, се смятат за одобрени. И сега точка четвърта доклад на комисията относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, борба с измамите, годишен доклад за 2014 година. Бенедикт Явор е, е докладчик от е, партията на Зелените, госпожа Кристалина Георгиева, заместник-председател на комисия сред нас, казвам и добре дошла, така че ще ви дам незабавно думата. Благодаря, че сте сред нас. Радваме, ще се радваме да проведем дискусия, с което незабавно ви давам думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми е, господин докладчик, уважаеми евродепутати. Винаги се радваме на възможността да обменим мнение с вашата комисия. Фактите и практиката показват, че насоките, които получавате, идеите от членов, които получуваме от членовете на комисията, ни помагат да вършим своята работа. По-добре да защитаваме е, финансовите интереси на Европейския съюз. Доклада обхваща мерките прияти от комисията и парламента, борба с измамите и нередностите, отчетени са постиженията в тази област. За това е първия доклад в рамките на, комисията на мандата на комисията Юнкер и аз се надявам, че тези доклади ще покажат, че настоящата Европейска комисия ще работим целенасочено по приоритети и използваме парите на европейските дънакоплатци с необходимата предпазливост и отговорност. В настоящия състав на комисията отделяме приоритетно значение на солидния финансов менеджмент, защото времената са много сериозни. и Бежанската криза, която ни залива, ясно показва колко сериозно стоят нещата. От фундаментално значение е да, разполаг, да се разпореждаме с наличните средства в условията на бюджетна дисциплина и в съответствие с приоритетите и това възможно най-отговорно. През последните години, съгласно препоръките на Европейската сметна палата и на парламента и вашията комисия по-конкретно, е, спазвайки тези препоръки, ние предприехме редица стъпки за борба с измамите. Това е много сложна тема. Нееднократно сме говорили по този въпрос. Е, програмите ни са многогодишни и за това сме изправени пред ситуации, когато компетентните органи трябва да приключат даден програмен период, започвайки нов с различни правила и тук рискът от нередности и нарушения е много сериозен. Това изисква внимание. Европейската сметна палата и комисията споделят мнението, че има подобрение и все пак има още много да се желае е, за борба с измамите в защита на финансовите интереси на Европейския съюз. И за това за новата програма 2014-2020 година разкрива нови възможности. Ние работим е, за по-добро изпълнение на задачите. Борбата с измамите, и нередностите изисква неизменна, непрекъсната работа. През 2014 година, както четем в доклада, е направено доста и от комисията, и от държавите членки в законодателна, организационна, административна работа. Взети са мерки за по-добро сътрудничество и аз искам да се спра на три въпроса. Първо, законодателството е, в разходната част, приемане на директивата за обществените поръчки, увеличава прозрачността и укрепва разпоредбите за борба с корупцията и измамите, е, като е, прави, за да превръща в задължително електронната форма на работа и изисква сериозно докладване на нарушения и измами. Разработването на проекта, който най-сетне, на пакета, който бе прият най-сетне през юли тази година, дава възможност за сериозна хармонизация за новия програмен период всички сфери на изразходване на средства. Подчертавам още веднъж, хармонизацията е много важна. По същество няма съществени промени, тъй като една от основните идеи е приемственост и разширяване, на укрепване на постигнатите подобрения. Но все пак ние задължително трябва да постигнем добри резултати. В приходната част 515 е, е, от 2007 бе документ, който бе прият и бе постигнато съгласие през 2014 година. Измененията бяха прияти през септември декември а, тази година. Сега за сътрудничеството искам да кажа нещо, което според мен е важно за вашата комисия. Всички държави членки имат свои служ... координационни звена за борба с а, измамите. Това трябва да стане до края на тази година и съответните национални органи показаха ясно, е, че вършат добра работа. Ние е, имаме вече добра практика, що се отнася до разходната част. Е, в законодателна рамка 2014-2020 година са заложени съответни разпоредби и комисията има ангажимент да утвърждава и разпространява добрите практики, така че ние полагаме особени усилия да подпомагаме държавите членки, които се нуждаят от помощ. В приходната част, и това бъде особена радост, проведени са няколко съв... съвместни митнически операции с значими резултати. Още едно доказателство, че обменът на информация и координацията могат да и трябва да се прилагат, ако искаме да се борим ефективно с митническите измами за борбата с нередностите и пропуските, измамите и фалшификати. Трябва да кажа, че имаме добър резултат. Сега, тук е малко противоречиво. Разбира се, да има повече измами е нещо неблагоприятно, но разкриването на повече измами говори за добър резултат. И в случаите, когато имаме а, информация за фалшифицирани стоки, за подправени, случаи на подправени, ние е, отново постигаме резултат в рамките на съвместни операции. Още едно доказателство, че съвместните усилия дават по-добър резултат, отколкото отделните държави. В разходната част няма промени в сравнение с предходните години, като е, особено в сферата на земеделието има най-много измами, подправени документи и в сферата на развитието на селските райони. Тук е, имаме и най-голям обем на различни нередности е, по отношение на политиката на сближаване. И накрая, в съответствие с практиката от последните години, докладът съдържа препоръки с акцент върху подобрената координация и съвместни дейности между и с държавите членки. Ние ще обсъдим въпроса с държавите членки и ще следим изпълнението. Още веднъж благодаря най-сърдечно на вашата комисия за предложенията. Благодаря. Докладчик е Бенедик, Бенедек Явор. Е, имате думата. Благодаря, госпожо Фресле. Благодаря и на госпожа Георгиева. Благодаря, че сте при нас и споделихте вашите е, впечатления от доклада. Ние ще го... се радваме, че имаме възможност да го обсъдим с вас. Докладът е отлична основа, за да ни подготви за нашия доклад на парламента, който ще бъде изготвен и гласуван през зимата. Що се отнася до самия доклад, ще се опитам да говоря максимално кратко, но има много неща. Нека да започнем първо с положителните неща, защото това е основа за добро сътрудничество. Първо искам да подчертая, че е изключително важно, че докладът изтъква колко е важно да се борим с данъчните измами, да, измамите за ДДС. Защото е, това е източника на собствени средства за Европейския съюз ще коментирам и преговорите за директивата и регламента. Във всички случаи обаче трябва тук да работим единни. И смятам, че в това отношение сме на едно мнение. Но бих оценил високо една по-твърда и по-ясна позиция на комисията, която да може да убеди страните членки в необходимостта да има сътрудничество и и проблемите с борбата с измамите по ДДС. А и не знам дали можете да отговорите защо Олаф не получава директно инструкции да следва по-отблизо транснационални измами е, с ДДС, така наречените верижни измами, които са сериозен проблем в някои от страните членки. И Олаф не се занимава достатъчно с тях. Второ, обществените поръчки, директивата вие споменахте, новата система. Е, считам, че е, това е правилната посока и че страните членки ще изпълняват съвсем точно новата директива. Но искам да кажа и някои е, отрицателни моменти. Първо, корупцията като цяло – по мое мнение, това, което до тук прави комисията в тази област, е твърде малко, за да има ефект. Антикорупционната стратегия на комисията звучи много добре, но съдържа много малко реални елементи. И доклада за борба с корупцията така чуваме слухове, че ще се забави този доклад, т.е. няма да излезе в първото полугодие на 2016. Та бих искал да запитам кога да очакваме този доклад в парламента. И също така, в сравнение с предходни е, доклади, ще има ли там глава 29? т.е. освен 28-те страни членки, да има и глава за самите европейски институции. Това, според мен, е много важна част от общия проблем за борба с корупцията и следва да има отделна глава за тях. Второ. Въпросът за възвръщаемостта е също важен – доклада ясно се казва, че нивото на възвръщаемост или финансова корекция не е оптимално. Обсъдихме въпроса с генералния директор на ОЛАФ и когато аз поставих въпроса за степента на възвръщаемост, отговорът беше, че е, според ОЛАФ през 2014 година тази възвръщаемост, т.е. данните още не са окончателни. Според вашата информация, каква е степента на възвръщаемост? След като Олаф е излязъл с препоръки, какви са е, проблемите, какви са бариерите към това да се засили тази възвръщаемост в страните члени. После въпроса за контрола или мониторинга. Отново, в дискусията с генералния директор на ОЛАФ, чухме от него, че ОЛАФ няма правно основание да изпълнява съответните препоръки, т.е. няма е, твърд режим на, за мониторинг и контрол за това как се изпълняват от страните членки препоръките на ОЛАФ. Няма натиск от страна на ОЛАФ, няма правни инструменти, които те да могат да настояват пред страните членки, съответните страни да спазват препоръките на ОЛАФ. И, понеже говорим за ОЛАФ, в доклада почти нищо не се казва в документа на комисията за текущите дискусии е, за взаимоотношенията между ОЛАФ и надзорнията комисия или комитет. Това не е точно темата на доклада, но все пак тази дискусия продължава от дълго време в рамките на комисията и парламента дискутира с комисията и с ОЛАФ и бих бил е, благодарен, ако мога да чуя вашето становище е, за това какво се случва между ОЛАФ и надзорния комитет. Имам също някои коментари, които не са директно свързани с доклада, но смятам, че е изключително важно да ги поставим. Примерно е, разговора за корупция и измами тук – предполага да търсиме и одит, който да отчита доколко е получено достатъчна стойност, достатъчно добавена стойност от средствата. Може би твърде много средства отиват на вятъра не защото има нарушения или измами, а защото са били предназначени за не толкова добре подбрани проекти. Тоест да има по-строг режим на така нареченото на английски value for money, т.е. добавена стойност на средствата. И също политиката за сближаване тя като че ли стои в основата на проблемите с нередностите и измамите и одитите за добавената стойност на разходените средства. Политиката за сближаване е, се базира на много прекрасни идеи, но всъщност реално не винаги допринася за това страните членки да развиват своите економики. По-скоро захранва е, така, нередности, нарушения, опити за изкривяване на пазарите. И в е, такъв смисъл, според мен, кохезионната политика или политиката на сближаване е основния ресор, в който се е, злоупотребява със средства или те се разходват неефективно. Смятам, че това е основен проблем и мисля, че и той трябва да се постави, в, когато говорим за бъдещето на политиката за сближаване. Това са основните моменти. Има, разбира се, и други, които можем да дискутираме. Обеден съм, че колегите ще ги повдигнат и тях. Благодаря. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за задълбочения преглед и за ясните послания за това, какви са предимствата и недостатъците в доклада и на какво трябва да се концентрираме, върху какво трябва да се съсредоточим в бъдеще. Съгласни сме с парламента по отношение на данъка добавена стойност – и по отношение на това, че този въпрос трябва да бъде включен в нашия мандат. Позицията ни е много ясна и винаги съм подчертавала този факт. Обръщала съм се винаги към парламента за помощ и с надежда, че ще бъдем подкрепени. Така че тук сме съюзници. Трябва да са ни ясни посланията. Аз не мога да кажа, че сме перфектно подготвени за това, но отбелязах си това, което казахте. Ясно е, няма причина, поради която да изключим ДДС-то от обхвата на нашите размишления. Е, ДДС-то не е основния приход за Съюза, за бюджета на Съюза, но когато говорим за защита на финансовите интереси, ясно е, че не може да загърбим ДДС-то. Що се отнася до каруселните измами, но нека, нека най-напред получим мандата и след това да мислим за по-нататък. Има, значи, напредък по другата точка, е именно обществените поръчки. Мисля, че електронните обществени поръчки са наш приоритет и електронните фактури. Моето, посла... Моето послание към комисията е, че ако, ако срокът е 2018 година, ние би трябвало една година предсрочно да се справим и да сме готови. Тоест, колегите работят на бързи обороти. Сега по отношение на вашите критики и въпроси. Най-напред по отношение за доклада против по корупцията, моят колега комисар Аврамополос каза, че докладът ще се на две години и той се работи но слуховете са неверни, че ще има отлагане. Е, интересно е това, което предлагате вие за глава 29. Ще предам това послание също на моите колеги. От наша перспектива това е чудесно, нека да дадем добър пример. Но какъв ще бъ... каква ще бъде реакцията на компетентния комисар остава да видим. Сега, по отношение на възвръщаемостта, това е интересен въпрос. Съслушава се да се обсъди. Що се отнася до държавите членки, как те се отнасят към възвръщаемостта, те понякога използват съдебни, друг път несъдебни мерки. За момента ние идентифицираме нередностите, след което има е определено забавяне. Понякога забавянето е обективно оправдано, понякога е поради субективни причини. Съгласна съм, че ние не използваме най-добрата формулировка, но това така или иначе трябва да си остане в центъра на нашето внимание, защото възвръщаемостта не не опира само до връщане на средства, които са изплатени неправомерно, а, то има и превентивна функция, защото ако подобрим степента на възвръщаемост, това ще има и възпитателно въздействие за бъдеще. И това естествено ще се отрази много добре върху по-нататъчния брой редности, особено злонамерено предизвиканите редности, допуснатите редности. Освен това, въпросът си стои какво се случва, с, европейския, с европейските пари. Много е важно в този контекст да имаме напредък по отношение на Европейската прокуратура. След като имаме това предложение, а трябва да го проследим, може би целта няма да бъде изпълнена веднага, но парламентът и комисията трябва да имат ясна позиция, така че ние имаме ясна система за управление на знанието, на, на данните, които получаваме по отношение на на злоупотребите. Ако знаем какво се случва, но не реагираме правилно и веднага, то възпитателното, възпиращото въздействие се губи. Така че това според мен е много, много важен въпрос. Сега за мониторинга и контрола. Съгласна съм с вас. В доклада се казва, трябва да подобрим капацитета си за мониторинг. Въпросът тук е следният. Ние разчитаме на информация от държавите членки. Ние получаваме понякога добра информация, висококачествена информация. Когато това е така, може да стъпим на добри заключения. Но понякога е, се разменят местата между анализа на данните и препоръките. Когато препоръките са добри, тогава заключенията следват лесно. Нещата са обаче а, понякога доста сложни и ние не получаваме винаги добро и високо качество на информацията, така че много зависи от това какво получаваме от държавите членки. Аз не казвам, че държавите членки крият нещо. Както казах и в въведението си, важно е да използваме сътрудничеството за поощряване на добрите практики. Държавите членки трябва да бъдат поощрявани да подобряват практики си. Няма никой, никой няма полза от това да се толерират зловредните практики. Така че нека се опитаме да разпространим добрите практики и да ги направим стандартни. Сега, за надзорния комитет. След като имаме междуинституционален диалог по ОЛАФ следващата седмица, тогава предлагам да разискваме този въпрос, ние ще сме се подготвили за един добър с конструктивен диалог следващата седмица. По отношение на на съотношението за това, че е, нарушенията са лошо нещо, но загубените поради тях пари са нещо още по-лошо. Да, така е. Трябва да увеличим усилията си в тази насока. Трябва да сме сигурни, че получаваме за нашите за инвестирани средства това, което очакваме и че системите функционират правилно за надзор и мониторинг. Има напредък в това отношение. В нашата рамка по докладване сме се съсредоточили много върху изпълнението, но моето заключение е, както вие добре знаете, ние говорим за, нагла... за промяна в менталитета. Въпросът е дали използваме парите по най-добрия начин в интерес на гражданите. Това няма да се случи, този, тази промяна на менталитета няма да се случи а, от днес за утре. Трябва време. А, на следващо място, кохезионната политика. Тук вашата критика е права, правилна. Много обаче трябва да внимаваме вместо е, да изпишем очи, да не, из, да не ги извадим. Имаме доказателства за, за страни като Пълша, Латвия и Литва, където е, кохезионната политика е допринесла за увеличаване на растежа от 1,7 до процента. Както знаете, сближаването, кохезионната политика е това, което ни помага да поощрим развитието някои страни, които изостават. Така че моето предложение, моето заключение е, че по отношение на кохезионната политика трябва да сме по-решителни, по-решителни по отношение на прилагането и структурата на програмите и как те се свързват с други области и в рамките на Европейския съюз между държавите членки. Работя с комисар Хоген а, с целта кохезионната политика да бъде използвана за ам, подобряване на интернетния достъп в е, селскостопанските региони. Аз не искам да създам впечатлението, че съм доволна с всичко. Не съм, но не би трябвало да забравяме факта, че Европейския съюз, който имаме в момента, е постигнал в 20 век един от най-важните резултати по отношение на сближаването на отделните региони. 11 страни е, от средно е, от страни със среден доход са станали в рамките на последните, последните десетилетия страни с висок доход. Така че нека не омалжаваме всички тези успехи. Има хора, които казват, би било по-добре да използваме парите за кохезионна политика, а за бежанците. Казвам го просто, защото имаше такива коментари. Но не, в Европейския съюз трябва да не изпускаме от очи нашите проблеми, те продължават да съществуват и трябва да останем заедно и в тези тежки времена, защото единствено заедно може да гарантираме добро бъдеще за гражданите си. Следващият колега, колегата Така, Йон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа заместник-председателката на Европейската комисия за изказването. И аз искам да кажа няколко неща по повод чутото. Първо, ще изразя съгласие с колегата относно корупцията в парламента. Нееднократно сме говорили, че е хубаво да има по-стриктен контрол за това какво се прави в комисията, какво прави в комисията в другите европейски а, институции, включително и ООН обръща внимание, че важната тема за корупцията в европейските институции не, не се отчита достатъчно ясно. В парламента имаме нарочна група, която работи по въпросите за прозрачността. Темата е изключително важна. Докладът антикорупция, разбира се, добър. Очакваме по-подробна информация началото на следващата година, но но явно ще чакаме и адендум. Госпожа е, Малмстръм, по това време компетентният еврокомисар, изрично бе замолена за това, така че припомняме това преди втория доклад. Второ, доклада като цяло. Според мен е важно държавите членки да бъдат поставени под известен натиск. И освен това, нуждаем се от понятен за гражданите доклад. Не може да се извиняваме с това, че гражданите не разбирали. Гражданите разбират. И все пак докладът е труден за четене, труден за разбиране през 2011 година има сериозно намаляване броя, намаление броя на нередностите, е, свързани с измама или не, но това очевидно е свързано с новия цикъл, с новата система на отчетност и с, приключването на някои програми, предприсъединителни или присъединителни програми. И като е, евродепутати, ние понякога трудно можем да се оборавим с това, което ни се предлага, какво остава за европейските граждани. Нуждаем се от възможност да бъдат изведени по-важните фактори за дадения цикъл какви други фактори, освен посочените, играят определена роля? Какво друго пречи да разтълкуваме нещата? Основният въпрос при всяко, всяка простъпка е да говорим за престъпления или по-малко или повече, или за по-добра разкриваемост. И още нещо. Моята собствена държава, Нидерландия, се нарежда на десето място. Четем тук, че има проблеми с отчетността особено по отношение на личните данни. Интересно. Не виждаме обаче никаква информация относно характера на проблема. Аз съм готов да поставя въпроса и пред холандското правителство, е, за да разгледаме въпроса. След това на страница 11. Отново става дума за Нидерландия няма посочено нито една а, а, е, едно провинение, един пропуск, но пък прави впечатление, че нищо не четем за Франция. Франция е чудесна страна, аз много я харесвам, но не мога да си представя, че това е верно. След това на страница трета говори се за по-добра, по-добър контрол в държавите членки. Но не е ли необходимо да направим нещо повече, не просто да говорим, че държавите членки трябва should на английски да предприемат мерки. Мисля, че с обединени усилия трябва да под, внесем подобрение. Госпожо, госпожо Георгиева, имате думата, казва председателката. Безспорно е важно за европейските институции да дават пример, що се отнася до етично поведение. Абсолютно съм съгласна с, с, с вас и ако можем да направим нещо посредством това, че работим заедно, посредством а, отчетите, да покажем какво правим, къде сме, да покажем на гражданите, че ние сме стандарт за поведение, трябва да го направим. И възприемам вашия коментар и, както казах, ще предам думите ви на съответните комисари и ще помислим какво можем да направим и повече. Въпрос е да можем да показваме какви мерки се взимат за борба с корупциите и в страните членки, и в европейските институции. Напълно съм съпричастна също и за е, коментарите ви за това доколко се чете е, доклада, четивността му и за това как го свеждаме до е, гражданите. Докладът съдържа огромно количество информация Вчера поисках да ми дадат е, основния доклад е, и така коментара беше добре, само не го похвърляйте, че ще щупите главата на някого. Та, информацията е много подробна, много обемиста и вероятно трябва, ако можем да излезем с нещо, което е по-разбираемо, по-компактно, ако човек не е специалист, действително ще е трудно да разбере. Можем да помислим по този въпрос. Трябва да помислим също така и за всички различни е, доклади, с които излизаме в дискусиите, които получавам от колегите. Е, доклада за защита на финансовите инструменти, доклада на ОЛАФ и други и доклада на Генерална дирекция бюджет. Те се появяват по различно време. Имат така взаимно допълващи се измерения за борба с корупцията и защита на финансовите интереси. После сметната, сметната палата, много е важно да огледаме тези доклади, така малко от дистанция, и да ги направим малко по-свързани, по-последователни, да може ясно да се обяснява какво всъщност се крие за тях. Това, разбира се, не може да стане е, незабавно. Тези доклади се изготвят на базата на правни основания с съответните структури, не само от страните членки, а от институциите. Но за яснотата на посланието, когато е, трябва да го сведем до гражданите, това е нещо, което трябва да работим. Трябва да ясно да се вижда къде успяваме, къде не успяваме, какво правим. Напълно съм съгласна с вас. И ако мога да кажа, е, самият факт, че човек може да се обърка от това дали е добре е, че се увеличава броя на откритите нередности, било то измене, измами или нарушения, показва, че не сме, нямаме много успех в това да изпратиме лесни за разбиране послания. Аз лично е, съм съгласна с това. Колко бързо бихме могли да подобрим комуникациите, да стигнем до е, един такъв момент на по-голяма яснота. Тук не смея да се ангажирам, но абсолютно оценявам вашите коментари и настояването за опростеност и разбираемост. Определено ги възприемам. И ако мога да кажа от името на колегите си, те правят максимума да извлекат каквото могат от понякога крайно неразбираема информация. Сега най-доброто може би не е идеалното, но дори да си свършиме перфектно работата, ако не можем да обясним на гражданите какво сме направили, това не е достатъчно ефективно. Äh, Аз също исках да задам един въпрос най-напред. Е, Явор, колегите, е, колегата Дейон също споделиха определени резерви по отношение на доклада. Е, сега 31 юли като, като дата за публикуване беше за мен странно, защото никой не видя, не, не обърна внимание на доклада всъщност. Комисията се е опитвала винаги а, да, да затъмни злоупотребите. Имаше много проблеми в тази тази насока, ето, ние сме всъщност единствените, които забелязват публикуването на доклада. Ако това е нарочно, добре, тази стратегия функционира. Но ако искаме да имаме стратегия, която функционира добре за борба с злоупотребите, то трябва да променим нашия подход. Въпросът е да забелязваме и да има да забелязваме злоупотребите и да имаме воля да ги забелязваме и да, ги, да се борим срещу тях. Вижда се обаче, че комисията се опитва да направи нещо, но според мен усилията трябва да са повече. Интересно е как ще изглежда докладът до година. През за 2013 година помолихме определени информации, информации за е, възвръщаемостта по отношение на кохензионната политика в тази, в тази област. Сега тези, тази информация липсва тук отново. Тези държави членки, за които няма е, отбелязани злоупотреби. Ето, например, е, Дания, Люксембург не са дали такава информация, Словения. Това е добре, но може ли да ни гарантирате, че системите наистина функционират добре? Може ли да гарантирате, че там наистина няма злоупотреби? Ако можете да гарантирате, то моля, дайте ни тези гаранции сега. Полша, Румъния, Италия, те имат 71% от злоупотреби потребите. Добре, това го разбирам. Въпросът е обаче какво остава за другите държави членки. Има ли някаква, някакво различно тълку, тълкуване на злоупотреби или пък е, друг, останалите държави членки са толкова напред? Просто е, въпросът е, че не се докладват злоупотреби, малко ме притеснява. Освен това, срокът за отчитането. Е, е, той, срокът е странен. Ето, например, в, селска, в селскостопанската политика сроковете се намаляват, но при кохезионната политика сроковете за отчитане се увеличават от 21 на 26 месеца и от това зависи валидността на злоупотребите. И още директните разходи. Има 23% увеличаване тук, в тази област. Има ли обяснение за това увеличаване? А, сега, ако сме солидарни а, помежду си, а, това ще ни придвиже само напред това го казвам по повод на връзката между кохезионната политика и бежанците. Ето, ако комисията предложи квоти и те се приемат, е, това ще е израз на солидарност и това би било чудесно. Госпожо комисар, имате думата за отговор. It is uh, certainly not our е, Нашето намерение в никакъв случай не е да прокараме този доклад пред вакансионните месеци. Ще се поинтересувам на как какво се дължи с така определения срок и ако е, имаме възможност да променим датата, така че доклада да получи по-голяма гласност. Ще се погрижа в никакъв случай. Целта не е да избегнем дискусията, за това съм и днес тук. И независимо кога ще излезе доклада, дискусия ще има. Ние вече имахме дискусия с съвета, предстоят още дискусии с парламента, така че няма да се размине, но ще обърна внимание отново относно е, конкретната дата, за която говорим. За е, факт е, че в някои страни е, почти нямаме докладване за нередност или никакво. Не са подали информация, било защото такива няма или защото са коригирани с други, да речем, административни мерки. По настоящем ние нямаме яснота в дълбочина така че да дадем отговор на въпроса каква е причината за недокладването. Очевидно вие очаквате от нас да продължим да работим по въпроса, да навлезем, така да се каже, на следващото ниво на информация и да разберем е, защо не е установено нищо, наистина ли нищо не е установено, други мерки ли са взети или за какво е станало. В рамките на новата законодателна марка за финансовия период 2014-2020 година а, има изискване държавите членки да разработят собствени стратегии за борба с измамите и корупцията, които да включват определени стандартни мерки. Надявам се това да доведе до по-малък, по-малък разнобой между държавите членки. В момента нещата не са уеднаквени. А за политиката, кохезионната политика, ще кажа, че съотносителният размер наистина заслужава по-сериозно внимание. Поглеждам към колегите да ми подскажат в отговор, защото през 2013 година и вие сте поискали повече а, информация за сближаването. Надявам се, докато приключа с отговарянето на другите въпроси, да ми подадат необходимите данни, за да отговоря и на този. По въпроса за солидарността, госпожо председател, съгласна съм, особено когато сме изправени пред извънредни обстоятелства и криза, както е сега, трябва да бъдем единни и мога да ви уверя, че аз през тези дни прекарах много време, за да мисля какво можем да постигнем заедно, какво мож, повече можем да постигнем. След като се ползваме, получаваме солидарност, ние също трябва да отворим сърцато си и да проявим солидарност към онези, които се нуждаят от нея. Моите тревоги са, че тази ситуация може да задълбочи различията, а не да ни изведе на общ път. Ние всички трябва да мислим какво можем да направим. Всички ние, институции, държави, граждани, отделни индивиди, така че е, Европа да запази своите високи етични стандарти да зачитайки другите, но да запазим и доверието в себе си. Ние европейците сме добри хора и сега е момента да бъдем в състояние да демонстрираме това на практика. Аз самата съм от държава, която премина през много труден преход е, и това е държавата, която най-добре познавам, редно да кажа, ние първи попаднахме под е, ударите на беженския приток и това породи затруднения в нашето общество. Но днес е, България, нашата страна проявява солидарност и заявява, ние ще приемем хора, както се изисква от нас. Мисля, че трябва да работим заедно, да постигнем ясна ясната си цел. Единен силен съюз, създаден в името на мира, в защита на мира. Сега имаме възможност да сторим това и за другите, както сме го правили за себе си. Виждате, че е, темата ми е много на сърце, но през последните години е, мой ресор бяха, беше хуманитарната помощ а, и видях много човешко страдание и когато пламъците на войната избликват в съседство до нас, изригват в съседство за нас, мисля, че момента е наистина назрял и от голямо историческо значение за, за вземане на решение. И сега Олаф ще ако позволите, ще отговорят на данните за въпроса за данните от 2013 година. Председателката бихте ли се представили? Здравейте, аз съм Андрея Бордони, един от авторите на доклада. Ако правилно разбрах, въпросът е за увеличаване на въздействието на плащанията по кохезионната политика за 2013. Ние се опитваме всяка е, година да отчитаме как варират е, средствата, свързани с нарушения, отчетни като измами. Това не винаги лесно се обяснява. Значи тези флактуации или промени зависват, зависят и от това какви са проверките зависят и до известна степен от чистия късмет. В смисъл, когато разследвате, ако попаднете на няколко случая с големи злоупотреби, да речем. И третия аспект, който трябва да се отчете и който показва защо от 26% е, нараснаха на 52% тези е, средства. Това е тъй като плащанията започнаха с много, е, много бавно. Извинявайте. Не е това отговора на, на, на въпроса. Интересен е отговора. Но... Вашия въпрос беше ще ни дадете ли подробности или не? И отговор е, ще ви дадем повече подробности, ще получите и втората част от данните в доклада на Комисията за наредностите. Там ще получите повече подробности. И сега, когато съм наясно, че вашата комисия се интересува, можете да бъдете сигурни. Да, в доклада, който ще дойде от Генерална дирекция бюджет за защита на европейския бюджет. Там ще разгледаме в подробности данните за е, кохезионната политика. Колегата Али. Благодаря, комисар Георгиева. Уважаеми колеги, първо, мисля, че трябва да поясним едно нещо. Комисар Георгиева е последният е, член на комисията, който може да е, бъде обвинен, че се опитва да избягне дискусията. Миналата година аз присъствах и в комисиите по бюджетен контрол и по бюджет и тя винаги беше готова на наш, да бъде на наше разположение и комуникациите с нея са отлични. Винаги сме получавали много подробна информация. Що се отнася до доклада на комисията, от комисията излезе информация, че страните членки са загубили 168 милиарда е, е, от доходи, е, свързани с измами и с закъснели плащания. Данните са 2014 и 13. Имате ли данни за 2014? В края на краищата това голяма част от ДДС се събира на национално ниво, което означава, че подобни загуби носят е, като цяло по-малък бюджет за Европейския съюз. Също така трябва да се обърне внимание колко е важно да се борим с данечните измами на всички нива. Доклада идва точно на време, за да се отговори на въпроса до каква степен измамите е, по пораждат риск и е, неправилно ползване на средства. Тук се покриват голяма е, тема от въпроси в доклада и аз искам да споделя някои от своите наблюдения. Една от е, политиките за борба с измамите е програма, не се чу ясно името, може ли да дадете е, точно данни за изпълнение на тази програма и какви са инвестициите? Мисля, че е много добре да се започне вече дискусията по бюджета и то бюджет на базата на резултати – И когато всички елементи се съчетаят, резултата ще бъде добър, за да може да се получи максимална добавена стойност от всяко инвестирано евро. Второто ми наблюдение. В сравнение с 2013 година и предходни години, през 2014 се наблюдава по-голям брой открити нередности. Не е ясно каква е причината. Дали са факта, че има по-добър контрол или се увеличават е, нарушенията или нередностите. И в заключение мога да кажа, че се надявам, че ще има мерки за борба с измамите и от комисията, и от всички европейски институции и от страните членки, които трябва да направят така, че да има по-голяма събираемост на доходите, така че да има и по-голям бюджет за Европейския съюз, но и по-голяма степен на справяне с нередностите и измамите, което ще повиши авторитета на европейските институции. Благодаря. Госпожо заместник председател, заповядайте. Благодаря, господин Али. Искам да потвърдя, че и аз и колегите ми винаги сме на разположение на Европейския парламент за дискусии, свързани с нашата дейност. Ние отговаряме за много неща и само с ангажимент, с ангажираност и с взаимно разбирателство можем да продължаваме нататък. Е, ние работим в комисията, но трябва работят и страните членки и затова е изключително важно да работим заедно. Искането за данни попитахте ни дали можем да дадем данни за ДДС и измами за 2014. Това е част от работата, която се извършва от програмата Херкулес 3. Там се събира тази информация. Не мога да ви дам незабавен отговор за това в какъв момент от времето можем да предоставим тази информация, но ще ви отговорим в, по, в писмен вид. Също така зададохте въпроси които са свързани с по-голямо търсене на информацията в данните, които имаме и с ваше разрешение, разрешение бихме предпочели да употребим известно време и да ви дадем точни отговори, отколкото сега да ви даваме общи отговори. Благодаря. Ще ви изпратим. Имаше и други въпроси за подробности, които не, бяха, които не получиха отговор. Ще ви изпратиме въпросите. Да, да, има и други въпроси, които е, имат нужда от по-подробна информация. Това, което казвам на господин е, Али, е, опитваме се да дадем общ отговор, но във всички случаи са необходими повече подробности. И в края на краищата ние те първа с вас започваме да коментираме доклада за защита на финансовите е, интереси. Имаме много възможности да си сътрудничим. Председателката, да, знаем, е, знаем, че не всичко е в ресора на вашите задължения, но уважаваме вашите усилия. Колегата Новаков. Благодаря. Нека най-напред изразя своите поздравления за чудесната работа. Има много добро сравнение между документите и на базата на това сравнение се вижда, че има напредък. Имаше критика по отношение на а, простотата на посланията, но Искам да кажа следното. 94% от, бюджения, от бюджета на Европейския съюз не отива за администрация. И това е много добре. за това бюджета трябва да почива на изпълнение, на резултати, а не просто на отчети. И тук това заключение много ми харесва. И аз разбирам, че това, което ще кажа, не е резултат на настоящия мандат. Той има предоста история. Например, повечето от финансовите е, корекции за държавите членки се базират на Коков системата, която взема предвид стандарти, и отминали изчисления, подадени от държавите членки и са, са обработени информациите за злоупотребите. Мерките се налагат ретроактивно и поради този факт бенефициерите биват наказвани в известен смисъл. Моят въпрос е, смятате ли да направите промени в тази система? И на следващо място, а, че това, което казахте, че а, загубените средства са нещо много по-лошо, отколкото отбелязването на, а, на злопотребите. Но понякога се случва така, че в, държава, в една държава членка един бенефициер, малко или средно предприятие или е, друго предприятие е контролирано от няколко различни институции. Авкос или Олаф или пък Сметната палата или Националната сметна палата. А, всички те имат за цел да защитят финансовите интереси на Съюза. Смятате ли, че някой от контролите и проверките от различните институции могат да бъдат упростени или пък някой от контролите на дадена институция могат да бъдат пренасочени към друго предприятие и, не, и не, няма нужда да се препокриват. Понякога един бенефициер не може да се съсредоточи, върху прилагането на проекта, а се занимава непрекъснато с одити. Хубаво е да се задържи процента на е, грешки около 2%, но за тази цел се изразходват милиони евро. Това спестява определен процент от парите на дънакоплаците, но за да задържим това равнище, изразходваме много повече пари, отколкото откриваме грешки и спестяваме от преодоляването на грешките. Може би е по-разумно да се съсредоточим върху контрол базиран на риска, където, както, къде, както каза госпожа пред, председателката, да се съсредоточим върху е, казуси, където няма докладване, както например в Финландия, и да разберем защо това е така. Благодаря. Благодаря, казва госпожа Георгиева. Благодаря за тези въпроси. Тези въпроси са много важни не само за доклада, но и за, за подхода, по който ние се опитваме да защитим финансовите а, интереси на Съюза. Най-напред за финансовите корекции. Наистина, за период време за около две години имаше препокриване между стари и новия програмен период. И имаше ситуации, където бенефициери получаваха средства от старите и от новите програми. Това е много объркващо за тези хора. Объркващо е, защото не знаеха какви правила да следват и на кои да се подчиняват. Важното е да да преодолеем тази ситуация колкото се може по-бързо, да почнат да се прилагат новите правила и да обясним на бенефициерите кои правила да използват. Сега ретроактивността. Ние ще се опитаме да опростим опциите. Ще се опитаме по-лесно по-лесно процеса на коригиране за всички заинтересовани страни. Но при преминаването от една система към друга, този преход създава определени тежести и определени разходи. И особено малките и средни предприятия, или пък малките общини, или пък частни компании, или университети, за тези бенефициери това е доста трудно. Но държавите членки се приспособиха и те в момента разглеждат възможността как е, най-честно да се прилагат корекциите, без да се за, застрашат програмите, особено когато не става дума за злоупотреби. Сега за опростяването. Това е нещо много важно. Непрекъснато виждаме, че простите правила са не само по-лесни за прилагане, но те но за тях човек не може да се скрие и те не могат да прикрият злонамерени дейности. Така че ние вървим в, систематично вървим в тази посока на опростяването, включително и по отношение на мерките против злоупотреби. Имахме 8 мерки, сега са само 2. Ясно е, че опростяването може да е само ефективно, ако е комбинирано с контрол базиран на риска. Тоест, когато рискът е висок, мерките за контрол трябва да са по-сложни и да отговарят на, ливо, на нивото на риска. Това ще е нещо, което ще бъде обсъждано утре на конференцията за резултатите от прилагането на бюджета. Освен това, необходима е хармонизация по отношение на мерките. Ето, например, ако имаме едно малко село, което получава средства от Кохезионния фонд и от Фонда за развитие, много ще е трудно за тези два различни фондове да се при... прилагат различни правила. Това са малки суми. Е, става дума веднъж за 2000, веднъж за 900 евро а, така че по-лесно и тук да се прилагат едни и същи правила. Много пъти сме подчертавали, че правилата трябва да се спазват и нашата цел е да намалим нивото на грешки. Това ще продължи да е наша цел, но в същото време ако не в Сметната палата, поне в комисията, ние ще продължим да, да осъзнаваме факта, че има остатъчна степен на грешки. И ако този, това остатъчно ниво е разумно, това ще е стимул за коригиращи действия от страна на самите бенефициери. Ние в по този повод работим и говорим с Медната палата. Ние уважаваме техния мандат, но мисля, че и те ни разбират, че всичко, което може да стимулира коригирането и бързото коригиране и преодоляването на грешки, е в крайна сметка в интерес на европейския дънакоплатец. Благодаря. Много е интересна тази тема. Наистина, госпожа Петера е следващият оратор. Dziękuję пани Przewodnicząca. Всичким нам, очевидно, залежи на тем, чтобы финансы publiczne были e, przejrzyste с двух... Благодаря. Ние всички искаме публичните финанси да бъдат прозрачни по очевидни причини за да има и повече доверие и повече ефективност в разходването на средствата. Имам няколко въпроса. Вече говорихме за това, че се увеличава броя на нередностите и искам да разбера дали това увеличение е резултат от промяната в правилата за извършване на проверки и контрол или просто има по-голям брой нередности. Оставам с впечатление, че е, критерия е, за така съзнателно извършени измами е много трудно да бъдат дефинирани. Критерия не е достатъчно ясен, защото е, едно лице може да бъде обвинено, че е извършило измама само ако тя е извършена умишлено с цел да се присвоят пари. И да се даде такова доказателство никак не е лесно и процесът е доста дълъг. Та въпросът ми е, не се ли излагаме на риска да размиеме е, разграничението между измами и нередности, така да класифицираме нарушенията в различни групи. Защото ако не успеем да открием каква е причината за определена нередност, тогава няма да можем да определим и кои инструменти да използваме. Т.е. не е ясно дали ще използваме подходящите инструменти. С други думи, дали има увеличение на нередностите или просто нередности се класифицират като други видове нарушения? Има ли промяна в е, правилата? Какво можем да направим, така че да идва пълна и надежна информация от всяка страна членка? Говорите, че трябва да се мотивират страните членки да повишат стандартите си. Е, нещо такова ми се струва, че чух. Планирате ли някакви институционални решения? с които да се мотивират страните членки да осигурят надежни данни и тези данни да могат да бъдат споделяни. Госпожо заместник председател. Благодаря за въпросите. На първия въпрос, защо нараства броя на установените нередности? Причините са няколко. Първо, рис, наличните ресурси в рамките на европейския бюджет в, за периода 2000, за 2014 година са доста по-големи, отколкото до преди няколко години. Имаме 10% увеличение в сравнение с 2010 година. Така че дори да говорим за същия относителен процент нередности в абсолютно изражение и сумите и нередностите са по-големи. Второ, цикличният фактор – за 2013-2014 година, вероятно до до известна степен и 2015 година, т.е. приключване на стари програми и започване на нови програми. В момента, в който има промяна на правилата за новия преходен период, извинявайте, програмен период, това е, се явява един объркващ фактор. И трето, Казвам го с, с удовлетворение. Ние наистина подобряваме контрола, така че хващаме повече такива случаи, колкото в миналите години. И цялата тази група от фактори води до този, този резултат което като цяло е положителен факт. А, ако прилагаме това последователно, с времето броя на нередностите трябва да спадне. Но в момента просто констатираме, установяваме повече. Второ, да, докладване на данни от държавите членки. В момента имаме на лице законодателна рамка за държавите членки, по силата на която те трябва да подават хармонизирана отчетна информация и са установени съответно кой, кои са институциите, които отговарят за борбата с измамите. Но не всички, казах вече, само пет държави членки имат национални стратегии за борба с измамите. Тоест не всички държави членки а, имат а, реперите, съобразно които да отчитат своята дейност. Няма напълно хармонизирана рамка за изпълнението на тези правни изисквания. Така че предстои ни още доста работа за, да, за постигане на сътрудничество между държавите членки е, с цел постигане на координирани резултати. Тоест, в известен смисъл това прилича на е, акордеона като музикален инструмент. В момента меха е широко отворен и трябва постепенно да го затваряме, за да постигнем желания резултат. Да, има разлика в поданите информация. Чуха се гласове, че комисията трябва да обърне по-сериозно внимание и да работи сериозно с държавите членки, за да се затвори, запълни тази празнота. Това е една от целите на тези доклади да отчитаме ежегодно постигнато, постигнатия напредък. Солтеж, благодаря, госпожо председател. Това е наистина много сериозен доклад. Много трудно можем да го представим на широката общественост по начин, който хората да приемат но искам да се спра на нещо, която госпожа заместник председателя на комисията постави. Да, вярно е, не всички държави членки имат съответни звена за борба с измамите, нямат комисии за борба с корупцията, но всички имат някакъв вид сметна палата. Така че дори ако получим повече данни за измамата, за измамите, това ще бъдат и повече данни за нередности в държавите членки и Европейския съюз, но това не решава въпроса Въпросът не е само да се установят измамите, но и да проследим какво става от тук насетне. И това е според мен един от основни, една от основните искания на нашата общественост. Не просто да се върнат парите което е от значение за националните бюджети, но въпросът е какво ще последва за извършителите. Ще поемат ли те лична отговорност? Ще бъдат ли привлечени под лична отговорност? Мисля, че комисията трябва да постави този въпрос и това ме отвежда към следващия много важен въпрос – повечето звена за борба с измамата, сметни палати и така нататък, не разполагат с, така да се каже, няма така да се каже, репресивни правомощия. Те излизат с констатации, становища, но ако погледнем европейските сметни палати, е, те не могат да кажат е, това е измама. Напротив, формулировката е съществува висока степен на риск от измами. И редовите съдилища на държавите членки, наказателните съдилища вече трябва да се произнесат има ли на це извършена измама и да постановят решение, присъда и така нататък. Затова мисля, че и държавите членки не докладват, защото нямат завършено правно издържание изречана, изражено решение или присъда. Разбира се, възможно е да се установи е, извършване на пропуск или измама, но няма осъдителна присъда. За това искам да попитам комисията. Ще работите ли с съдебните системи в държавите членки по въпроса за тези данни? И още нещо. Забелязвам, че институциите, които нямат така наречените право, репресивни правомощия, понякога се разглеждат и се третират неадекватно. В смисъл думата им не се зачита достатъчно. Дали комисията смята в бъдеще да отдели по-голямо внимание към заостряне на обществената чувствителност към ролята на тези звена за борба с корупцията и техния авторитет да се издигне на по-високо ниво, макар че нямат репресивни правомощия? Председателката, госпожо зампредседател, имате думата. Мисля, че точно ние трябва да вършим тази работата. обществото ни приема на сериозно, единствено когато се откриват именно измами. И за това Споменах и е, проекто регламента за Европейска прокуратура. Той ще ни помогне в това отношение, така че когато има разследване, и се установи, че има измама, когато ще има европейски орган, който да може да действа при подобно установяване на факти. Това, което е, не казах е, в моите уводни думи, че има и друга директива за борба срещу измамите посредством наказателното право от 2012 е предложена и тя трябва да запълни пропуските в е, законодателството на страните членки за борба с измамите, които затрудняват изпълняването на именно наказателни процедури при откриването на подобни е, измами. Е, за сега е, работата по директивата не е, върви, има застои, така че всичко зависи, доколкото разбирам от това, което ми казват и от становищата за ДДС. Но така или иначе трябва да се преодолеят затрудненията, за да можем да покажем на гражданите, че когато е ясно установено, че има измама, има достатъчно подходящи инструменти за действие и че те се използват. Аз разговарям с мнозина е, хора, които се притесняват е, за това как се изразходва и европейския бюджет и бюджета на тяхната страна, те никак не са убедени, че е много е, така непосредствена връзката от установяването на случаи на корупция и измама до последващите действия за преследване на тези е, нарушения. И е, много ще зависи доколко успешни са нашите е, дейности по борба с е, корупцията от това какво ще направим, е, какви е, решения ще вземем. И смятам, че директивата ще ни помогне много в това отношение. Също така не искам да подценявам колко важно е да има яснота в е, информацията, така че обикновените граждани да могат също да установяват наредности и да могат да ги сигнализират. Та сътрудничеството е, е много важно, но и тази е, липсваща връзка между е, хармонизирането на проверките и съответното наказателно преследване, което дава възможност да видят гражданите и да повярват, че ако правиш нещо нередно, ще бъдеш наказан, това е изключително важно. Аз лично е, много вярвам в необходимостта от е, подобни действия. Господин Пирински има думата последно. Благодаря, госпожо. Uh, Благодаря. Преди да задам няколко въпроса на госпожа Георгиева, Искам да ви помоля да поясним нещо. Не е ли е, стандартна практика тук в комисията, госпожо председател, да даваме първо думата на председателите на отделните групи, на докладчиците в сянка. Смятам, че това е стандартна практика, която дава възможност така да се поставят по-широк кръг от въпроси. И така, че госпожа заместник председателката на комисията да можеше да чуе и различните а, гледни точки. И сега ще говоря на български. Както изтъквате в самото начало на доклада, който днес обсъждаме, това е първият доклад, който тази комисия представя. Комисията която пое своите отговорности на 1 ноември миналата година. И според мен си заслужава е, да обърнем особено внимание на това, което в самото начало се заявява, а именно, че в съответствие с политическите приоритети, заявени от президента Юнкер, новата комисия е, следва един по-фокусиран дневен ред, и тук обръщам внимание, който придава особено значение на принципите на отговорното финансово управление sound financial management. И е, моето мнение, включително и от дискусията, която се състоя е, до сега, че именно тук си заслужава комисията да насочи своето внимание е, в по-нататъчната си работа в цялата област на проблематиката на защитата на финансовите интереси на Съюза, тъй като стана дума, че е, веднъж е, трудно е разбираем този доклад в по-широки кръгове на обществото. Второ, е, редица конкретни въпроси се нуждаят от е, достатъчно сериозно изясняване. И именно това изясняване, според мен, трябва да произхожда от разбирането за отговорно финансово управление. Какво имам предвид? Както се заявява в доклада, е, нарушенията, включително умишлените fraud нарушения представляват в крайна сметка 2,8% от общия обем на разходите в бюджета. И ми се струва, че това си заслужава да се отбелязва, тъй като фокусирайки се единствено върху негативните и даже престъпни практики, може да се създаде онова впечатление, което прозвуча, че може би едва ли не е по-добре да я няма кохезионната политика, защото тя е поле за е, нарушения. Второ, е, струва ми се също, че е важно е, да се открои перспективата, че от тези 16 473 случая на нарушения, които се регистрират за отчетния период, 14 824 са неумишлени нарушения. Те не са престъпления. И тук е, целият кръг въпроси, които бяха повдигнати от гледна точка на класификацията на едни или други констатирани отклонения, на причините особено е, за едни или други е, констатирани нарушения, си заслужава да бъдат разгледани с достатъчна степен на аналитичност. И тук, според мен, е една от, важни, едно от важните предизвикателства пред комисията – във връзка с целият този кръг въпроси, за които стана дума от гледна точка на упростяване на регламенти и на съдействие на страните за възможно най-добро оползотворяване на фондовете, тъй като пак повтарям, поне според мен, смисъла на упражнението защита на финансовите интереси от гледна точка на отговорното финансово управление трябва да бъде фокусирано в това как най-добре се извлича ефект от всяко едно евро, разходвано по бюджета на Европейския съюз, като се види целият кръг въпроси, които е, възникват именно за такова оползотворяване. Тук искам е, достатъчно ясно да заявя, че по никакъв начин един такъв по-комплексен подход не отслабва необходимостта от нулева толерантност спрямо корупция и е, умишлени нарушения. И според мен дори един по-комплексен подход ще засили и е, обосноваността на категорични действия там, където се, наистина се е, идентифицират такива престъпни е, нарушения. Така че в това отношение всичко, което беше изразено като очаквания за един ясен доклад за състоянието на корупционните практики и на и ясни намерения за категорични действия от страна на комисията и разбира се, вашето очакване е основателно парламента да ви подкрепи изцяло в е, тези ваши усилия. Е, един втори кръг въпроси, вече не свързани с по-общия подход, са именно по е, този аспект за практиката за докладване от отделните страни. И нашия колега Де Йонг дори се очуди, че за една година в страната, която той познава най-добре, не е имало нито едно нарушение. Ясно е, че има различни практики и аз не бих укорявал тези страни, които са по-пестеливи в докладването, стига това да не спестява част от истината. Но за мен е, тази разлика е, е свързана и с това, че някои страни докладват всяка запетайка, която е сбъркана, докато други имат един по-гъвкав подход на отсяване наистина на онова, което си заслужава да бъде докладвано от е, множеството второстепени или третостепени понякога технически нарушения. И третия въпрос е свързан с е, един такъв момент. В края на доклада е посочено – че Германия, Полша и Чешката република са държавите, които най-добре се справят с, с откриването и управлението на нередностите. Без да бъдат пренебрегвани постиженията на тези държави, то не става ясно на каква база е направен този извод. Едновременно с това България е посочена измежду държавите, които са въвели в най-пълна степен и най-голям брой стратегически документи по отношение на борбата с измамите – и е единствената държава приела национална стратегия за предотвратяване на измами при обществените поръчки в част трета от доклада. Тези факти обаче като че ли не са коментирани в положителна светлина в заключенията на доклада. Благодаря ви, госпожо вице-президент. Госпожо заместник председател на комисията. Аз а, а, ще започна от а, това, което вие казахте за необходимостта от пропорционалност. Същото чухме и от господин Новаков е, и в някои от другите изказвания. Много е важно да можем да определяме степента на риска и да прилагаме мерки, които са съответстващи на тази степен на риска. Това е работа за нас все още е сравнително, да кажем така, в началото. А, ние имаме натрупан някакъв опит, но все още не мога да кажа, че сме готови напълно изцяло да заменим политиката, която водихме до сега, която е равномерно по всички програми, всички проекти, с такава, в която изцяло, изцяло ние формираме ангажимента на контрола на базата на риска. И вероятно никога няма да стигнем до такъв етап, но това е посоката, която сме поели. Разбира се, това значи по-добра концентрация на капацитета на страните членки и по-добра концентрация на капацитета на, на комисията. Що се касае до необходимостта да постигнем по-добро ниво на, на, на съответственост между политиките на отделните държави, няколко пъти в изказването, а и в самия доклад ние наблягаме на това. Имаме постигнати добри резултати там, където работим заедно, където си кооперираме между страните членки, страните членки и комисията, там, където успяваме да идентифицираме добрите практики и да ги споделяме, виждаме, че имаме, а, имаме прогрес и ще продължим да го правим. Това, между другото, е и най-ефтиният начин да успеем, когато това, което някои са постигнали, става практиката за всички ни. Вие зададохте въпрос за това защо Германия, Польша и Чехия са били показани като, като водещи, защото те имат най-високия брой докладвани нередности и суми. Тоест те са представили най-добросъвестно един резултат на, на, на работа, която е уловила най-много наредности и суми. Това в никакъв случай не значи, че няма други страни, които са положили а, сериозни усилия в това направление. А, и може би е така момента за, за, за мен да направя последния си коментар. Ние разбираме, че този доклад може да бъде по-комуникативен, може да върши по-добре своята работа. В бъдеще ние имаме намерение да погледнем сериозно, както казах преди малко, на тези доклади, които сега съществуват, на DigiBudge, този доклад, доклада ОЛАФ и разбира се Court of Auditors, това, което те правят, и да видим как можем оптимално да представяме информация, как да организираме по-добре. От наша гледна точка ние, ние изпълняваме обещанието си да сме по-фокусирани. В този доклад се постарахме да се фокусираме върху какво? върху това, което е направено в, в правен план на страната на, на разходите и на, и, на, и на приходите, това, което е постигнато в кооперирането, взаимодействието между страните а, членки и да дадем индикаторите а, идентифицирани, представени нередности и измами, в сравнително ясен, възможен, да бъде сравнен план. Само отново да повторя, ако вие вземете тази, този големия доклад, който държа в ръката си, ще видите колко много усилия изискват тази информация да стане нещо, което всъщност човек може да прочете и да има, вътре да има структура и логика въобще не искам да кажа, че сме постигнали е, този резултат, който публиката заслужава, който вие заслужавате. Ще, ще продължим в, е, в това е, направление. Ние искаме да сме а, отговорни към обещаното. Обещаното е фокусирана комисия, която а, е голяма на големите неща, малка на малките. Председателката, благодаря. С това изчерпваме тази точка от дневния ред. Господин колега, очаквам, че тези, които проявяват най-голям интерес, е, първи вземат думата е, така че е, дадох думата по реда на заявленията, за заявките за изказване. Госпожо еврокомисар, благодарим предложенията за промени са е, могат те да внесете до точно една седмица, 18 часа на следващия понеделник. И сега а, е, Извинявайте, но с това приключваме тази точка и имаме три точки, които трябва да приключим за една, един е, за един час, е, така че по една минута за изказване, изказвания, колеги, прощавайте. Имаме специалния доклад на Европейската сметна палата за е, бюджета за пречиствателни станции за градски отпадъчни води в Дунав. Давам думата без бавене на нашия докладчик Тамаш Дойч. Мерси. Мадам ла президент, меда... Благодаря, госпожо председател, госпожи е, и господа депутати, членове на е, комисията и други присъстващи. С удоволствие се намирам тук сред вас днес, е, като разглеждаме този документ, изготвен от господин Тамаш Дойч. Искам да поздравя докладчикът и неговият екип, които толкова отлично се справиха с темата, която е изключително важна за европейския данокоплатец. А тя е също така и твърде техническа и трудна за разбиране. Докладчикът много добре е обобщил основните предизвикателства, а също и е, съответните препоръки на е, Сметната палата. Също така се е, дава мнението за освобождаване от отговорност и се разработват в подробности препоръките на Сметната палата. Смятам, че като цяло тези препоръки ще допринесат за изпълняване на европейската политика е, по пречистването на отпадните е, води. И е, вместо да резюмираме отново доклада, това, което, прави, което вече добре е направил господин Дойч, бих искал само да подчертая основните послания, съдържащи се в доклада му за е, отпадните води в Дунавския басейн. Европейския е, съюз е, финансира инфраструктури за третиране на тези отпадни води, за подобряване на качеството на живот на европейските граждани и най-важното за опазване на околната среда за да може да бъде опазена околната среда, ние следва преди всичко да е, направим така, че да спазиме сроковете, предвидени в директивата. И за да има оптимално ниво на защита, е, трябва да се търсят и мерки, които отиват по-далече от е, директивата от 1994 година. Примерно, в отстраняването на замърсители в отпадните води. По конкретни въпроси от опазване на околната среда трябва да се е, събират и съответни а, информации за това как могат да работят съответните системи при е, засилен е, валеж също въпросите за депониране на тежките отпадъци и съответното им депониране, депониране на отпадните води, съдържащи такива. Следва да се е, обезкуражава практиката е, за е, депониране на място на подобни отпадъци. Инфраструктурите се използват в е, е, контекст, в който следва да има и максима... контрол, който да максимализира е, максимално ефекта, включително по отношение на средствата необходими за издръжка на тази инфраструктура. Отчита се, че често тези инфраструктури са прекомерно е, големи и не се използват в пълен капацитет. Необходимо е да се разработят е, е, разумни планове за таксите, за да, под, за да покриват те разходите. В момента са надценени нуждите и съответно се създават капацитети, които трябва да бъдат финансирани от бъдещите потребители, но те са изрично големи. Операторите трябва да намерят начин да по, налагат такси за изпълняване на своите разходи по възможно, на възможно най-низко ниво – ако мога да коментирам също тарифите, страните членки следва да разработят адекватна политика за налагане на такси спрямо съответните инсталации. Услугите следва да бъдат заплатени и е, те би следвало да е, таксата би следвало да бъде около 4% от дохода на домакинството, което се счита за поносима такса. В противен случай инфраструктурата няма да може да бъде поддържана адекватно и съответно качеството на третирането на отпадните води ще се влуши. Необходимо е да се наложат е, адекватни тарифи или да се намерят други средства за покриване на, лимит, на дефицита, които после да бъдат възстановени. Благодаря е, за вниманието. Сега е, каня членовете на, комисиите да представя, на комисията да представят своите становища, на които аз и моя екип ще отговоря. Искам да напомня е, да спазвате времето, колеги. Тамаш Тойч. Уважаеми колеги, ще се опитам да бъда кратък и да включа това, което искам да кажа в 3 минути. Разбирам строгите правила, наложени от председателката. Благодаря на господин Пофан и на Сметната палата и на екипа за доклада и за хубавите думи. Но през 2006 година 1,1 милиарда евро бяха е, заделени и изразходвани за причислителните станции по река Дунав. От 2007 до 2013 година за тази цел бяха изразходвани 5,7 милиарда. Тоест, вижда се увеличаване на средствата за тази цел. Сметната палата, и аз самия виждам в своя доклад, че има някои много важни въпроси, Няма да се впускам в подробности в тях, но ще се спра на три наблюдения. Някой от огромните проекти и броят на прекалено големите проекти е голям. Една трета от всички проекти в държавите членки спада в тази категория, което означава определени проекти при планирането в държавите членки. Освен това, що се отнася до абсорбционния капацитет, там също се очертават проблеми. И Чешката република е, се оказва, че се е справила най-добре, а България най-зле. По отношение на канализационните системи. Би трябвало да има стимули за домакинствата да се включат в канализационната мрежа и да намаляват използването на вода. Моите предложения вървят именно в тази посока и са в унисон с тези на Сметната палата. Смятам, че директивата 99 е остаряла и тя трябва да се преработи. Това е основното ми заключение. Благодаря. Благодаря. Казва председателката. Госпожа Айала Зендер е първият оратор. Благодаря, госпожо председател. Във връзка с трудното изпълнение и осъществяване на тази мрежа от съоръжения, аз трябва да кажа, че проявих сериозен интерес. Огледах нещата в новите държави членки и установявам, че ставаме свидетели на технически проблеми, финансови проблеми, проблеми в изпълнението, техническото изпълнение, просто защото липсват специалисти. И, такова, и такива неща се случват. Когато работехме по, с Кохезионния фонд, се сблъскахме с същия проблем. Липса на специалисти по пречиствателни станции. Добрите специалисти бяха напуснали страната. В един момент се оказва, че, оказа, че в страната няма специалисти. След като а, са получили скъпо образование, те отиват в Англия, в Германия, в Испания и в крайна сметка се оказва, че страната не разполага с кадри да се справят с тази задача и местните фирми не могат да се справят. Председателката, колега Стиховски. Já се хочу едном зептат на удръжителност инфраструктура. Благодаря. Аз имам въпрос за устойчивостта на тази инфраструктура. Благодаря за доклада и благодаря на докладчика за подробната информация по всички тези въпроси. Благодаря и на Сметната палата за информацията. Въпросът ми обаче е дали собствениците на инфраструктурата имат достатъчно ресурси за поддържането й. Особено инфраструктурата, направена с европейски пари, защото по принцип има проблеми с устойчивостта. Дали тази инфраструктура ще продължи да работи добре след 5 години? Аз имам въпрос към господин Пофан. А, вие сте също рума, вие сте румънец, имаше и проблеми, които бяха споделени за Румъния. Има ли а, това, това нормално ли е, е един човек от същата националност да говори по тези по проблемите на страната си. Освен това, какви са заключенията на Сметната палата по отношение на новата многогодишна финансова рамка? А сега давам думата на представителя на комисията. Благодаря на докладчика и на Представители на Сметната палата за важната работа. Ние приемаме, приехме пред препоръките на Сметната палата. Има някои специални въпроси, а именно за, за нуждата от докладване на държавите членки. Това беше препоръка, с която не бяхме съгласни. От една страна имаме такова задължение по директивата за а, водата, където отчитането се свързва с риска. А замърсяването на, водното, на водните пространства е предмет на друга директива. Освен това, според нас допълнителното докладване ще е в ущърп на административния капацитет от държавите членки. Надявам се това да отговаря на вашите въпроси. За момента ще, спес, ще спра до тук. Аз със съжаление не разбрах какво казахте по моят въпрос беше за многогодишната финансова рамка и заключението на Сметната палата. Моля, повторете. Everything that has to do with absorption capacity. Става дума за капацитета за освояване на средства. Направена е специална група за да помогне на страните членки. Също създаваме и механизъм за изграждане на капацитет за е, мерки по околната среда и е, по е, за помощ на тези седем страни, които работят по пилотни е, проекти. Ако ми разрешите, мога да отговоря в е, писмен вид с повече подробности след консултация с е, другите служби, за да мога да ви дам по-точни подробности. Благодаря, ние държим, защото искаме да знаем това, което правим тук са чисто исторически действия или има някакви други резултати. Колегата Явор. Благодаря, госпожо председател. Съвсем за една минута един коментар. Много важен е именно е, преоразмеряването на инсталациите. Господин е, Дойч правилно коментира, че това е проблемно не виждам никакви е, формулирани пропоръки в това отношение. И смятам, че е изключително важно нещо да направим, защото именно това е начина по който ние е, харчиме неправомерно пари, това, което коментирах в е, дискусията с госпожа Георгиева. В Дебрецен, например, капацитета на станцията е, е няколко пъти по-голям от е, общото население на е, на града. Сега определено има проекти, които се надценяват и се разходват пари не защото ни трябват, а за да имаме големи проекти, по които да харчиме пари. Именно по този начин се злоупотребява със средствата от кохезионната политика и други европейски фондове. Господин Пуфер от, Евро... Пуфер от Европейската сметна палата има думата. Благодаря, госпожо председател. Във, във връзка с поставените въпроси, позволете да кажа следното. Да, съгласен съм с казаното тук относно от госпожа Ласенда по-специално специално за трудностите е, в връзка с намирането на компетентен персонал за изграждането на пречиствателните станции. Е, така е наистина е, тези е, проекти се осъществяват на различни етапи, на различни нива. Сега, докато протече целият е, проект и се осъществи понякога, броя на населението в съответното място, нам- населено място намалява. Е, говорихте за специалистите аз познавам е, по-добре положението в Румъния. Там съм работил доста време и е, там има нарочно, нарочна законодателна е, уредба, която постановява, че хората, които извършват съответните дейности, а, и съответните проверки трябва да имат или юридическо, или економическо образование. Тоест, искам да кажа, че а, съответните звена за контрол в бъдеще, надяваме се, ще бъдат а, заети, ще бъдат е, снабдени с компетентен персонал, така че да се прави и компетентна оценка. А ако качеството на проектите не е удовлетворително, могат да последват е, и съответни административни санкции. Госпожо председател, вие самата попитахте е, защо аз участвам в е, оценката на проектите в Румъния. Защо именно на мен е възложено да правя проверка в родината си. На 1 юли 2013 година започнах работа в е, Сметната палата. Първо бях в е, е, четвъртата камера, 6 месеца след което ми бинах в втория състав и разменихме се с австрийския колеги. На мен ми разпределиха просто тази, тази проверка. Такъв по този начин се стигна до моето участие в проверката. Благодаря. Дали докладчика желая да каже още нещо? Очевидно не. Така че изчерпваме тази точка на дневния ред. Благодаря за информацията и очакваме обещаната от комисията допълнителна информация. Сега продължаваме с специален доклад 8 от 2015 година за подпомагане на микропредприятията. От а, Сметната палата докладчик е госпожа Иванова, а докладчик от нас е госпожа Инес Аяла Сендър. Госпожо Иванова, имате думата за доклад. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, за мен винаги е удоволствие да имам възможност да участвам в Комисията по бюджетен контрол. Сега ви представям специалния доклад за финансовата подкрепа на Европейския съюз за микропредприемачите. Искам да поздравя госпожа Яла Сендер за работния документ, изготвен по темата и благодаря на комисията за това, че както винаги много бързо реагира след публикуването на нашия доклад. Той, бе, той излезе непосредствено преди вакансията и ето сега ние ви го представяме. Нека да ви дам малко допълнителна информация по темата. Като начало, както знаете, микропредприемачеството може да бъде ключово в борбата с изключването и създаването на микробизнес и е, нови е, фирми. Разбира се, тези хора се сблъскват с е, трудности за наемане, намиране на средства и именно тук им помагат европейските средства главно през Европейския социален фонд. Директно чрез безвъзмезна помощ или с нарочни финансови инструменти, които им дават улекотен достъп до заеми или гаранции за такива. Също има европейски инструмент за микрофинансиране, наречен прогрес. Той се управлява директно от, комис... от комисията е Европейската инвестиционен фонд. Той също дава възможност за достъп до финансиране посредством заеми и гаранции. 96 от 117 оперативни програми на Европейския социален фонд от 2007-2013 финансираха мерки в, в покрепа на само наети и е, начинаещи, започващи бизнеси. 2,4 милиарда са средствата, които са отпуснати, като е, средствата отпуснати на микропредприемачи нямаме точни данни. Финансовите инструменти по СФ 618 милиона бяха средствата и е, от е, инструмента прогрес 2,3 203 милиона в същия период, от които 103 милиона идват от европейския бюджет. Тоест е, много съществени суми. Ние сложихме акцент е, в рамката на нашата проверка на следните елементи. Целта бе да се оцени дали са посрещнати е, нуждите на микропредприемачите с средствата на е, социалния фонд или с, през програмата Прогрес. Пет страни членки Германия, Гърция, Италия, Полша и Румъния бяха предмет на оценка, за да се види дали безвъзмезната помощ или финансовите инструменти са били успешни в предоставянето на помощ на микропредприемачите. Оценихме също и нивото на информация на ниво страна членка и на ниво комисия за разходите за изпълнение на програмата. Открихме следните слабости в програмите и в дизайна на програмата в подкрепа на микропредприемачите. Обикновено не се прави достатъчна оценка на нуждите на предприемачите. Някои от финансовите инструменти отпускат прекалено много големи средства, е, тъй като няма оценка и няма адекватни системи за управление на риска. Разгледани бяха също и системите за отчет на е, социалния фонд и където липсва достатъчно и надежна информация с което се създава положение, че не може да се извади общо заключение за това доколко е, успешна е подкрепата за микропредприемачите от е, СФМ. Ако мога да кажа, едно от положителните измерения, освен слабостите на тези програми, е, че е, бяха че са стигнали средствата до микропредприемачи, половината от които са били е, безработни преди това и те са отговаряли на техните е, нужди. Общия извод е, че европейското финансиране за микропредприемачи може да бъде по-целенасочено, те могат да бъдат обхванати по-добре, ако се оценят адекватно техните конкретни нужди. И като си има предвид слабостите, даваме и ред препоръки за областите, там където смятаме, че може да се повиши ефективността и при използването на средствата. Препоръчваме на страните членки да направят оценка на нуждите, когато се дефинират инструментите и оперативните програми, е, използващи европейски средства за микропредприемачи. Също така пред, пред, препоръчваме на комисията да създаде условия за отпускане на средства само при съществуване на добри оценки за управление на риск, добри системи за управление на риск. Също да се изготвят мерките за финансова подкрепа, така че да бъдат обърнати те към безработните и уязвимите групи. И също така препоръчваме информацията за периода до 2020 да анализира различните проекти, за да може да се изгради една по-точна картина да се идентифицират е, добрите практики и как те могат да бъдат разпространени на разумна цена. Според нас тези дейности ще е, доведат до една по-добра и по-ефективна финансова помощ от страна на Европейския съюз за микропредприемачите. Надявам се, че информацията ще бъде полезна и на вас, когато е, вземате решение във вашата работа. Благодаря ви за вниманието и сега очаквам вашите коментари и въпроси. Благодаря. Благодаря. А сега докладчицата има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на Сметната палата за този доклад. Това е доклад за финансовата подкрепа на микропредприятията. Говорим за предприятия, които, са, които имат по-малко от 10 работника или служителя. Тоест предприятия, които имат малко средства, малко капитал, но са всъщност е, но представляват около 90% от предприятията в Европа. т.е. те поемат най-голямата част от тежестта на трудната економическа ситуация в момента. Тези микропредприятия са предприятия, които се занимават с иновации, е, предприятия, които обаче не предприемат големи инвестиции, или пък предприятия, които са всъщност, е, които представляват една форма на самонаетост. Тоест, това са доста самостоятелни предприятия. Тази форма на, на, на труд е много разнообразна и е много разнообразна в различните държави, членки и региони. Има много дефиниции за микропредприятие е, в държавите членки. Затова се радвам, че Сметната палата се опитала тук да направи един преглед върху ситуацията в Европа. Сравняват се два инструмента, които са много различни. Те би трябвало да са взаимат допълващи се е, инструменти, а именно социалният фонд. Това е един голям инструмент, който покрива много повече предприятия, не само микропредприятията, има един общ мандат за този инструмент. И, както казах, това не е специализиран инструмент за микропредприятията. Може да се каже, че социалният фонд не се грижи добре за микропредприятията така както за General Motors или други големи предприятия, но а, това не би бил непременно правилният извод. В някои случаи социалният фонд наистина не се справя добре. Е, има гаранции, и заеми. Това е един друг инструмент. Това е вторият инструмент, който в някои моменти им постига по-добри резултати, защото тук се посредстват контакти с финансови институти, т.е. финансирането е по-креативно, по-гъвкаво, но и тук не липсват проблеми с микропредприятията, защото често това са хора, които са били дълго време безработни и те трудно намират финансиране. Понякога става дума за семейни предприятия. Това са също микропредприятия. Моята препоръка е тези два инструмента да се взаимодопълват, т.е. социалният фонд да бъде по-добре адаптиран към нуждите на микропредприятията. И моята молба към Сметната палата, когато има заключенията, да почиват на сравнителна база. Председателката, господин Де Йонг, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, говоря от името на много микропредприятела. Когато става дума за даване на пари и за фондове, Брюксел е безкрайно далече. Тези хора нямат представа как е, да стигнат до тези пари госпожа Иванова, мисля, трябва да отчете и потребностите на микропредприемачите. Да, от една страна тук е, с, а, е, има добри резултати, но социалния фонд а, е, не, не бележи добри резултати. Питам се, не е ли необходима промяна? Искам в доклада доклада за освобождаване от отговорност да включим още допълнителни текстове, включително и предвид казаното от госпожа Аяла, колегата Хейс. Извинявайте, госпожо председател, благодаря, благодаря на, на Сметната палата и е, на докладчиците. Тук не говорим за крупни пари. Докладчика, казва, близо 90% са категоризирани като микропредприятия. Говоря за огромен брой от европейските предприятия. Така че много е важно дали парите попадат където трябва да търсят се, разбира се, е, заеми, което е по-добре отколкото грантове. Е, така че е, всичко това е важно с оглед на това европейския бюджет да си получи парите обратно. До голяма степен съм съгласен с, с докладчика и препоръките. Доста конкретни моменти се каза 23 3000 малки и средни предприятия са включени тук. Какво става дума? За, какво да кажем по отношението на страните, които не са представили такава информация? Да, за 22 са страните, за които говорим. Аз също смятам, че трябва да се опитаме да получим максимална информация за Европа Европейския социален фонд за предоставените средства като грантове, защото за заемите знаем доста, но не и за грантовете. Имам е, една бележка Критикува се съдът, е, че не се гледа единствено съответствието с правилата. Мисля, че това не е основателно. В края на краищата съда е за това, за да констатира, да установи дали се спазват правилата така че е, да се установи дали европейските бюджетни средства се насочват и освояват правилно. Така че това е изключително важен въпрос и едновременно с това трябва да следим за спазването на процедурите. И за сметната палата е, е, пет страни. Защо? Защо само пет? Извинявам се, че толкова дълго говорих. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Лопе, ще, наистина ще се побера в една минута. Аз също искам да взема отношение по различните финансови инструменти. Съгласна съм с докладчика. Мисля, че трябва да, че не бива да забравяме, че между Европейския социален фонд и а, другите програми има различни а, голяма разлика, особено периода 2007-2013 година. А, това са различни оси, различни оперативни програми. Става дума за подпомагане на хора, които не могат да получат пари по друг начин. Но ако тези два инструмента прогрес и социалния фонд бъдат съпоставени, се стигат до изкровяване на, на резултатите в препоръка 4 четем такова нещо. И двата финансова инструмента според мен са важни, но е много трудно ефективно да се измери тяхната ефективност. Защото всеки трябва да инвестира и инвестира парите по различен начин. Затова всяко предприятие трябва да бъде оценявано за себе си също както човек, е, който си търси работа. Така че призовавам да проявим особено внимание преди да е, стигнем до окончателен резултат. Колегата Штилевски. Госпожо председател, е, ще се съобразя с вашето искане за една минута. Благодаря на всички, които допринесоха за доклада. Имам да кажа пет неща. Първо, видимостта на проектите не е на лице. Трябва да се погрижим. Това е важен момент за европейската економика, затова европейските проекти трябва да са ясно видими. Това първо. Второ, мониторинг и оценка. Важно е когато някой оценява един проект, да може да се каже доколко е ефективен, доколко е успешен, какъв е приносът на този проект към економиката. Трябва да измерваме и успеха трябва да видим доколко и по какъв начин се измерва успеха на проектите. Колега Новаков, имате една минута. Благодаря. Трябва да кажа, че по, предвид казаното от госпожа Иванова и свършената от тях работа, както и от нейния екип, допринася значително за отчетността. Няколко думи. Да, наистина трябва да обърнем специално внимание на традиционния пазар, но все пак там, където тази инициатива работи, някак си не са наясно, хората не са наясно с възможностите, които се предлагат. Трябва да работим по този въпрос. И накрая тази програма, тази инициатива трябва да без да, да дублира съществуващи инициативи, да ги допълва. Затова бих предложил да се мисли за по-ефективна работа, за измерими резултати, за да постигнем добавена стойност. Да нуждаем се от ясни процедури, по-голяма гласност, по-голям разгласяване и по-малко бюрокрация. се. Е, последно изказване е, да, госпожа Длабаева. Ще се опитам да кажа, това е, е един доклад, който някак си е, поставя нещата в е, много ограничени мащаби. За сега нямаме всички резултати, а малки микропредприятията не залагат на устойчивостта. Сега, моят въпрос е как можем по-добре да констатираме какви са нуждите на микропредприемачите. Изброени са някои неща е, новосъздадените фирми имат много повече проблеми. Аз мисля, че трябва да познаваме нуждите им, за да създадем добри инструменти. След това да не объркваме нещата. Не бива да съпоставяме различни инструменти. Трябва да опитаме да ги съчетаем. На страница 13, например, очевидно става дума за синергетичен ефект, но, но той не се описва. И накрая из, бих искала да чуем нещо повече за положителни примери, за добри практики, за използването на инструментите. Това ще ни бъде полезно за бъдещата ни работа. Председателката, благодаря госпожа Сукова Тошева от Генерална дирекция предприятия и може би ще ни кажете е, какво е свършено във връзка в рамките на програмата от 14-20 година. А, така че ви давам думата. Уважаеми депутати и госпожо Иванова, ние приветстваме доклада, който твърди, че като цяло тази средства са полезни и необходими. По препоръките на доклада искам да кажа, че като цяло има идентифицирани слабости и тези слабости ще бъдат избегнати, когато се създаде и се приложи регулаторната рамка за следващия програмен период. Необходими са обаче и усилия от страните членки. Споделено управление, т.е. трябва да работим повече от страните членки. И също така искам да подчертая, че новата законова рамка подсилва изискванията в е, проекта на е, проектиране като задължително ексанте оценка за отпускане на съответните средства. Също така новата законодателна рамка е, задължава управителния орган да предоставя данни за, за изпълняване на финансовите инструменти посредством годишни отчети. И е, тази информация следва да подкрива и е, ефекта на лоста на тези инструменти и изпълнението им. Е, приемаме оценките и препоръките на Сметната палата. Те вече се изпълняват, освен тази където се иска да се направи сравнителен анализ за е, разходите за прилагане на различните инструменти. За нас тя е непропорционална и усилията и средствата изисквани за това няма да отговарят на резултатите. Изпълнението на програмата с 2007-2014 продължава до края на 2015, а за Европейския социален фонд ексанте оценката за целия програмен период ще се направи и по-късно. Е, по работния документ на вашата комисия и препоръките приветстваме го, приветстваме документа на госпожа Ела Сендър и отчитаме, че имаше проблем през предходния период за допълняемостта на Европейския социален фонд и инструмента прогрес. В новата регулаторна рамка даваме възможност е, оперативни програми за финансиране през СФЕ да се изпълняват е, е, с новата програма. Сега тя се нарича Изи преди беше прогрес и ще има информация посредством на информационни кампании, за да се запознаят заинтересованите страни с тези промени. Вече работиме по платформата за финансовите инструменти по ЕСФ. Там са направени няколко информационни кампании и искаме да направим така, че използването на финансови инструменти от повече от един фонд да бъдат възможни, за да може да се работи за по-голяма способност на европейската економика. Трябва и аз да кажа нещо. Вие прочетохте вашата, вашето изявление, но не отговорихте на седемте въпроса, които ви зададоха колегите. Например, въпрос от колегите, въпрос, от, въпрос за какво става дума, какво, що се отнася за помощите, въпроса за това, че 20 страни са участвали, какво остава за другите, които не са участвали, ще получим ли писмен отговор или аз отговарям за микрофинансовия инструмент. Мога да отговоря директно. А в момента в е, тези инструменти участват не 20, а 23. Трябва държавите членки да изразят интерес и тогава могат да се включат в получаване на средства. Ако има търсене, ще може държавата членка да получи средства. Понякога държавите членки нямат интерес, например Финландия. Те имат чудесни национални разпоредби, така че няма нужда от европейски инструмент. В Германия там законодателната рамка е много специфична. Там банките могат да дават само заеми, а пък Малта и Люксембург са прекалено малки, за да могат да се включат в този инструмент. Затова не всички държави членки се включени, са включени. Сега за мониторинга, за микрофинансирането. Искам да кажа, че имаме от меж, междинна оценка, която сме изготвили и тя е на разположение на парламента. И на последния въпрос, това беше въпрос за видимостта. Наистина, видимостта трябва да бъде подобрена за е, микрофинансирането на европейско равнище. На 19 октомври ще се състои Европейския ден за микрофинансирането. Кралят на Белгия ще присъства на мероприятието, така че ще се опитаме този инструмент по този начин да стане по-видим. Благодаря, казва председателката. Може ли в бъдеще да ни кажете какво с новия регламент се променя. Госпожа Иванова, благодаря. Благодаря на всички колеги за техните коментари и забележки. Аз си отбелязах всичко, отбелязах си критиката и мога само да обещая, че следващия доклад ще се опита да бъде по-добър. Но искам директно да отговоря на госпожа докладчицата и на госпожа Лопе. Аз разбирам вашата загриженост по отношение на разликите между инструментите, които са анализирани. Искам да ви уверя, че по никакъв начин ние не се опитаме да сравняваме двата инструмента. Не, не казваме, че е, един е по-добър от другия. Това, което се опитваме да направим на топ, в този одит на изпълнението, е да оценим до каква степен и двата инструмента са постигнали резултати, защото те и двата са полезни. И тогава държавите членки на базата на тази оценка могат да преценят от кой инструмент имат по-голяма нужда. някои от инструментите разполагат с е, е, в двата инструмента имат е, някои общи характеристики, например правните основания или пък механизма за разпределение на средства или пък вземането на решение – но така или иначе от е, бенефициерите зависи кой инструмент да бъде предпочетен. Понякога заемът е по-подходящ инструмент за финансиране, понякога безвъзмезната помощ. И така, не исках да ги сравняваме. Е, нямахме за тази цел, а нямахме целта да сравняваме инструментите, а просто да ги анализираме. Друг въпрос беше поставен за съответствието и за резултатността. Ясно искам да кажа, че всъщност ние направихме анализи и на, и на двата аспекта. Имаше елементи за съответствие, но имаше и критерии, по които представ... преценихме до каква степен проектите, е, е, инструментите са били ефективни. Параграф 20, 39, 38 параграф се занимават именно с оценката на ефективността на микрофинансирането. Имаше и въпрос за държавите членки. Защо само пет държави членки са взети. Това е по принцип броя на държави членки, които, на които се прави одит на изпълнението. Това не е финансов одит, за да, се, за да покрием всички държави членки. Защо избра, из, избрахме именно Германия, Полша, Румъния и другите две? Просто защото те имат най-голям да, дял на микро предприятия. В тях са 76% от всички микропредприятия в Европа. Специално за Румъния мога да кажа, че там, на там са отправени най-многото средства за микрофинансиране, за това а, тази страна беше включена в проучването. Бяха бяха анализирани 18 управителни звена и е, бяха анализирани мерките за микро за микропредприятията. Председателката благодаря. Имаме и становище за напредъка за микропредприятията 2013 година за инструмента за микрофинансиране. Докладчикът е отново Аяла Сендърс и бих предложила а, да засегнем по тази точка само въпросите, които не бяха засегнати в точка 6. Така че моята молба е да отделим около 10 минути за точка 7. Докладчицата иска ли думата? Sí, bueno, aunque es verdad que tenemos un estudio, la presentación de un estudio de una consultora, pero espero que por lo menos... Така. Предлагания доклад Uh казва, че е, всъщност това е становище, макар че има съпоставимост с предходната точка, все пак е, тук говорим за един специален инструмент е, специален, специално насочен в помощ на политиката по микрофинансиране, финансиране на микропредприятия. Тази програма, този механизъм се нарича прогрес и е, така има за цел по разширяване на заетостта. Радвам се, че вече 23 държави членки имат достъп до този механизъм. Благодаря и на секретарията за помощта. Е, наистина, е, те работиха много бързо така че ние да можем и в нашата комисия да разгледаме въпроса. Сега, разбира се, аз съзнавам, че не е, всички държави членки проявяват интерес към този механизъм. Има държави членки, които имат много по-сериозни разпоредби за защита. Тук говорим за, така да се каже, програма минимум. И този прогре, про, е, програмата прогрес може да намира приложение в определени държави, съобразно техните условия. И така, препоръките. Данните, с които разполагаме, не ни позволяват да преценим доколко резултатите са на лице по използване финансирането на тази програми за по-язвими групи, да речем за жени или хора с увреждания. Е, но тук трябва да кажем, че заедно с социалния фонд това е един важен инструмент. Затова за нас бе важно да установим какви са връзките между двете възможности. Е, хубаво е да се помисли, може би, за една нова инициатива по е, този въпрос. Е, трябва, при проверката установихме, че редица потенциални бени, бенефен, бенефициенти, които не са получили достъп до този механизъм. Им очевидно са на лице редица затруднения по отношение и на двата инструмента. И в заключение искам да кажа, че пред така предлагания механизъм може да изиграе положителна роля, да речем, е, беженци, хора, които търсят възможност да се установят в Европа. Между тях сигурно има бизнесмени, хора, които в страните си по происход са се занимавали с такава е, търговска или стопанска дейност. Нека да помислим как можем да им помогнем чрез този механизъм. Разбира се, те са много уязвими, така че за, за мен е въпросът е как можем да насочим това към тях. Председателката, госпожа Лопе, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Аяла Сендър представя много подробно в доклада си, в становището си прогрес. Един инструмент, който е насочен преди всичко към по-уязвими групи от населението, които имат достъп за които имат нужда от достъп до финансиране. Между тези хора, например, са дългосрочно безработните. Това са хора, които не се нуждаят обаче само от пари, на, новия от подпомагане под формата на съвет, консултация и така нататък. Прогрес предлага точно това. Така че ние трябва да помислим за тези възможности. Трябва да поговорим също така и за е, предприятия с е, социална ориентация. Има много фирми, които се затрудняват а затрудняват се, защото не могат да получат кредити и финансиране. Тях трябва да подкрепим. Те създават работни места и подпомагат наистина уязвими граждани. Председателката, благодаря от генерална дирекция за етос, господин Юпер, извинявайте, ако сбърках името. Благодаря, благодаря. Ние анализирахме проектостановището ви, както и това на Комисията по заето. Сега обсъждаме и доклада на Сметната палата. Действително, може би можеше да се направят подобрения на про грамата прогрес и сега ги отчетохме при следващия етап на програмата ИЗИ. Тя има два потока. Едното е микрофинансиране, другото финансиране на социално предприемачество. И ако мога да дам два примера за подобрения, допълнителни, освен допълнителните заеми и гаранции, се е, предвижда инвестиции в е, е, основен капитал. Също така въпроса за връзката между ЕСФ и програмата ИЗИ сега има задължение по програмата ИЗИ да се осъществява настойничество програмата ИЗИ не може да финансира толкова скъпи програми за стъжуване и затова препоръчваме да се използват средствата от ЕСФА. Създаването на работни места, умерени са цифрите. Е, знаете, че целта беше 46 000 микрозаема като всеки да създава по средно две работни места, значи 92 000 работни места. За мен е, това не е формулировката, като вие казахте, умерен принос. Една от целите на инструмента е да не се създава свръхзадължаност. И тук казвате правилно, че целевата група е не само уязвимите групи, но и е, групите които, от хората, които могат да попаднат в капана на задлъжнялостта. И във всички случаи, е, когато имаме такива критерии когато искаме да помагаме само на уязвими хора, ще има и отказване на заявки за социалните предприятия. Сега в новата програма включваме и социалните предприятия. Това е нова територия за нас. Отделени са значителни средства и първите резултати са обещаващи. И сега за бежанците и търсещите обежище в момента обсъждаме възможността да се използват тези конкретни инструменти в подкрепа на определени групи бежанци и търсище обежище. Мятам, че по тази тема ще имаме възможност да дискутираме в бъдеще. И така крайният срок за изменение е 25 септември, а на 19 октомври ще гласуваме. Сега преминаваме към следващата точка, а именно изследване за състава на експертните групи в комисията и въпросът за регистъра на, на експертните групи. Те Юнг са е нашия докладчик. Имате думата. Благодаря. Няколко уводни думи преди да започна с презентацията. Първо, е, това е едно съвместно усилие, работа с е, университета в Осло и Бристол. И тук е и доктор Марк Филд от университета Портсмут, който а, всъщност направи а, е, докторска дисертация по тази тема. Ако не сте запознати с целите на е, проучването, ние през март бяхме помолени да разгледаме два основни въпроса, свързани с експертните групи, а именно баланса и прозрачността в тяхната работа. Тук справим препратка към предходни проучвания и дискусии в Европейския съюз и в Европейския парламент за недостатъци в това отношение. Няма да ви отнемаме прекалено много време, защото става късно. Съвсем кратко ще представя, представя контекста, резултатите, какво открихме по отношение на равновесието и прозрачността и след това моят колега ще представи основните заключения и препоръки. Съвсем накратко за тези, които не са толкова запознати с системата на експертите групи, които работят към Европейската комисия. Ние огледахме през 2015 година първо разгледахме данните налични в комисията. 830 такива експертни групи съществуваха в април, през април 2015 с 6000 лица членове и 24 000 организации. Представете си, аз примерно... Аха, а какво значи единични лица, unique member? Ако аз а, съм член само на една работна група, попадам в графата на единични членове, а ако съм член на повече от, едни, е, от един, на неединични. Те е, предоставят подкрепа и съвети. Виждате е, различните генерални дирекции, които се възползват почти всички дирекции е, използват повече от 10 е, е, експертни групи. Генерална дирекция здравоопазване, данъци и статистическа информация използват по-голямата част от експертните групи, над 80. Нещо също много важно – Броят 830 е, експертни групи е сам по себе си много забележителен. Как се развила системата във времето през 2006 е имало 1500 такива, т.е. в последните 10 години те силно са намаляли. А ако ги разгледаме в подробности, е, кои са членове, четири основни канди... Е, категории страните членки, естествено, 28 страни членки с националните администрации, после два вида индивидуални експерти, е, такива представляващи определен интерес и е, членове представляващи себе си в лично качество и също почти 4000 организации, които участват в експертните групи. Кои са тези организации? Много внимание от отделихме именно точно на въпроса на прозрачността и баланса на те, в е, състава на тези групи. Ето виждате, че е, значителен член от е, тези групи са асоциации, около, значителен дял 30%, неправителствени организации 15%, около 10% бизнеса, 6% научни следи, е, среди и научно-изследователски среди. Какво се случва от 2013 насам? Европейската комисия бе много активна е, в диалога си е, по реформата на системата на експертните групи от 2013. Ние от тогава и разглеждаме какво се случва. И ето, интересно е как се развива членската маса по отношение на организациите, а и може би и момент на запретеснение, защото много силно се е увеличило членството на асоциации – и то такива, които попадат в една обща категория. Не винаги сме наясно какви интереси се представляват от тези асоциации. А също така е, проблем или момент за безпокойство е на намаляването на представляването на неекономическите интереси, научно-изследователски е, и научни среди и неправителствени организации. Какви са нашите резултати по отношение на баланса на състава? В парламента и в комисията се провежда тази е, е, дискусия. Комисията поддържа така баланс на доброволен принцип, т.е. няма задължително изискване ако имаше такова, щеше да има и повече баланс. Има напредък обаче в това отношение. Е, там, където генерални директори на някои от дирекциите са решили, че трябва да има по-балансирано представителство, за да има и представители на неекономически интереси, каквито са били поканали. Но поканени да участват. Но така или иначе, в регистъра на експертните групи е, се е, установява, че огромен брой от експертните групи е, показват дисбаланс. Също каква е степента на този дисбаланс, всъщност тя нараства. В някои експертни групи доминират не економически интереси, но там винаги има и представител на економическите интереси, а обратното не е вярно. Тоест, е, около 60 е, експертни групи има, където не се представлява, където няма економически, е, представител на економически интерес. Създаде се политика на отворени врати, Тоест се приемат заявки за членство от гражданското общество, да се включат негови организации в експертните групи, но това, което виждаме, от взаимоотношенията между комисията, парламента и на място, тази политика на открити врати не функционира напълно. Е, трудно е да се привлекат е, заявки, няма чак толкова много желаящи от гражданското общество или пък е, съответно се появяват и организации с недостатъчно опит. Тоест, според нас, политиката на открити врата, врати, според нас, към момента не е напълно ефективна. Европейската комисия трябва да си даде сметка, че някои организации от гражданското общество имат проблеми да участват в такива експертни групи поради е, затруднения с финансирането. Това доведе до въвеждане на системата на специални добавки или помощи, но тази система като че ли не се използва. Когато обсъждахме тази система с отделните генерални дирекции, не установихме техни... намерения да бъде използвана тя. И в общение, първия въпрос, има ли а, баланс и условията, които се поставя Европейския парламент, дали се изпълняват? Да, има напредък е, в отделни случаи. Така че, примерно, да се регистрират е, лобисти, да се категоризират те в е, регистъра, но като цяло смятаме, че все още не се изпълняват критериите. Много малко или няма мерки за проверка за конфликт на интереси, както има препоръки от омбудс, омбудсмана, който препоръчва да има систематична политика в това отношение. Втория ни въпрос за прозрачността. Основната позиция не се променя от е, момента, в който приключи е, диалога с Европейския парламент. Няма задължително обявяване на процедури за членство, но в отделни случаи има голям напредък, е, особено в регистъра за експертните групи все повече от генералните дирекции използват този принцип да се прави публично оповестяване за набиране на кандидати, но това не е задължително. Там, където се търсят експерти с много технически познания, разбира се, не е и удачно да се използват публично набиране на експерти, поне това е аргумента на Европейската комисия. Притеснително е, че се използват все повече организации от типа асоциация, защото не се разбира кой а, всъщност се крие зад тази категория. Дали не са организации, представляващи економически интереси. И накрая Европейската комисия сподели с нас данните си за, на регистъра. Ние успяхме да направим сравнително изследване за състава на тези е, групи. Е, използвахме и специалист по информационни технологии, който да разгледа как точно е съставен този регистр, но ни беше е, и базата данни и не ни беше никак лесно, т.е. базата данни и има несъответствие, е, особено при въвеждането на е, данните. Мисля, че омбудсмана коментира е, същото. Тук съм дал един пример. Примерно Европейската организация, Организацията на европейските потребители БЕУК се упоменава по 25 различни начина, което означава, че 25 че излиза, че един член се брои 25 пъти. Така че по отношение на прозрачността даваме примери за напредък по конкретни случаи, е, процес на открит процес на селекция, публикуване на мандата и така нататък. Има данни е, че все повече се публикуват и резултатите от работата на такива групи, но като цяло оценката за това дали е, се спазват критериите е, сме отрицателни, е, защото напредъка е само по отделни случаи. Давам сега думата на колегата за заключенията. Благодаря. Без оглед на отбелязания значителен напредък в прозрачността и балансираността на работните групи, няма да се очудите да чуете, че доклада предлага някои бъдещи изменения. Основно три са заключенията, които кратко ще отбележа. Нямаме много време. Първо,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 баланса трябва да е по-голям, отколкото информационните разминавания, т.е. трябва да се помисли доколко обосновано е съществуването на групата, което разбира се е свързано и с прозрачно представяне на резултатите от работата на тези групи. Нека да разгледаме по-отделно тези три заключения. Тоест, по-добър баланс в работата на е, групите. Е, трябва да кажа, че състава предполага активно представяне на гражданското общество, което ще допринесе за осъществяване на идеята, че в групите не са представени изключително економическите интереси. Тоест, е, когато нестопански интереси присъстват, те имат ролята на един вид е, предохранителен механизъм, предохранителна мрежа. Разбира се, това означава, че е, не можем да допуснем да в една група да бъдат представени само чисто економически или само не, не интереси. Така че е, това е разбирането, че трябва да имаме добър баланс на така използваните а, е, сили и ресурси. Следващото заключение че баланса ще допринесе за по-голяма легитимност и до по-добро възприемане на групите, което означава, че гражданите ще са много по-склонни да вярват в е, експертните познания когато в едно такова формирование участват всички заинтересовани страни. Те ще работят в подкрепа на резултата така че ние смятаме, че различно представителство ще повиши доверието в групите. И трето, прозрачността ще допринесе за по-качествена работа на групите. Така обществеността ще може да бъде наясно какво се готви отделни специалисти ще могат да изразяват своето, своето мнение е, просто защото, имайки по-голяма прозрачност, гражданите по-лесно могат да проверяват, проучват достоверността на информацията. По този начин и отделните експерти ще трябва да гарантират, че предоставят достатъчно солидна информация. И така, това съвсем накратко, разбира се, са препоръките, до които ние стигаме. Разбира се, готов съм да дам по-подробна информация. И отново много кратко нашите препоръки са насочени към баланса, прозрачността и ефективността. И тук имам един встъпителен коментар е, в духа на казаното до сега искам да обърна внимание, че нашия доклад може да се разглежда като добре балансиран. Ние, разбира се, за краткото време, с което се разминавахме с експертните групи, не констатирахме факти, които да ни позволят да разделим на експертните групи само по един признак, нали, така да се каже в черно-бяло. И все пак наясно сме, че има аргументи, които говорят, че трябва да работим за повече баланс, повече прозрачност и че това ще бъде изключително полезно, като се подобри качеството на демократичния характер на Евро... решенията на Европейската комисия при много ограничени разходи, нещо, което а, ние ще доразвием с помощта на каза, това, което чухме в парламента. И в парламента, впрочем, омбудсмана също подсказа интересни идеи. Накратко за баланса, ето какво ни подсказа омбудсмана на всички работни групи да бъде представено гражданското общество – т.е. работните групи да не бъдат ограничени с ограничен достъп, свеждащ се само до националните администрации. Защо? Ще попитате. Това е в пряко отношение към казаното от Марк Филд сега като имаме поне един представител от нестопанската сфера, ние имаме един вид ко, коригиращо звено, а, така че ще можем да постигнем по-добър резултат. Освен това, за баланса трябва, разбира се, да се подходи много индивидуализирано. Сега, за прозрачността. Разглеждайки други групи, като да речем федерално устроен, федеративно устроената система в държавите членки, мисля, че можем да се получим на полезни неща за заявяването на интересите за, или декларации за интереса на отделните е, експерти. Комисията отговори вече на омбудсмана, който беше поставил този въпрос. Тук опираме до ежегодна актуализация на информацията. Мисля, че всички сме наясно и беше много ясно казано, че когато се тревожите дали няма конфликт на интереси, вие вече търсите разрешение. И накрая начина по който главният секретар управлява работните групи. Тук се съдържат редица показатели, които да ни помогнат да речем по-добро взаимодействие между генерални дирекции при създаване на такива групи, но е също така в начини, по които и Европейската комисия и ам, главния секретариат могат да е, допринесат по този начин за по-добро качество на работата. И следващите две точки са ще така, разширят познанието за начин на работа на експертните групи ние тук препоръчваме настоятелно независима оценка можем да почерпим идеи от държави членки, от трети страни, начини по който работят с експертните групи. И накрая, но не по значение, разполагахме с много кратко време да разгледаме тази толкова интересна тема експертните групи и открихме много теми, към които можем да насочим вниманието си. Така че трябва да помислим дали някои подкатегории е, да не бъдат е, съответно отразени и регистрирани. Това бе въпроса, който си поставяхме. Сега, хоризонталните правила не обхващат европейските агенциите. Може би ще, и на тях ще им дойде ред някой ден, доколко са балансирани, доколко са прозрачни. И в началото казах, че имаше рязък спад в броя на работните групи от 1600 е, на 800. Какво означава това като поведение на комисията? Какви са отраженията по отношение на баланса и прозрачността? И мисля, че е, накрая трябва да кажа, защото това пролича много ясно. Е, когато говорихме с отделни организации от гражданското общество, които работят с групи експерти, но също и генерални дирекции, които работят с гражданското общество, но от тях научихме, че от една страна гражданското общество полага усилия да се включи в подобни дейности, така че трябва да подпомогнем гражда, гражданските организации да развият устойчив ви възможности. Председателката, благодаря господин Бломайер, интересно проучване. Е, благодаря на госпожа Трипе, представител на комисия бюджет. Спомняте си сигурно, че миналата година няколко комисии поискаха повече прозрачност и тази ам, това становище е, е този доклад е част от резултата. Сега госпожа Трипе има думата. Благодаря. Видяхме, че има проблеми е, с експертните групи, с баланса, с прозрачността в експертните групи и за това поръчахме това изследване. Много съм благодарна за него. Може да се каже, че изследването Блумайер и Санс и господин Блуме, Блу, Блумфилд играха много важна роля в процедурата. Изследването беше много ясно и се оказва, че имаме повод за критика. Е, неправителствени организации, синдикати и техните представители е, няма достатъчно представителство в експертните групи. Е, съставът на експертните групи не е балансиран, няма достатъчно прозрачност и се оказва, че въпреки определен, определен напредък, изискванията от парламента по отношение на баланса и прозрачността не са изпълнени. Е, ясно е, че комисията трябва да действа, трябва процесът да се реформира, трябва да има ясни правила за прозрачност и състав на експертните групи. Комисията се застъпва много за прозрачността и тя трябва да изпълни своите обещания. Ще следим процеса за следващите месеци. Ако не, парламента трябва да използва всички свои възможности, за да накара комисията да предприеме нужните реформи. Това, което чухме днес, беше много полезно за нас. Е, има прогрес, но много малък, не е достатъчен, не може да сме доволни за момента, трябва да направим повече, затова ясно е, че парламента трябва да е много по-ангажиран за да се промени състава на експертните групи. Благодаря на експертите и благодаря на колегите, които така се ангажираха с тази тема. Господин Денис Дейон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на експертите. Това беше чудесен доклад. Е, изследването беше много независимо, то така трябваше и да бъде. Не трябваше да има предразсъдъци и предрешение на резултатите. Имахме официален диалог с комисията до преди две години по този въпрос. Диалогът беше за бюджетния резерв Имаше депутати, които бяха на едно мнение, които смятаха, че има доста индикации за това, че няма достатъчна прозрачност и баланс в експертните групи. Комисията не правеше нищо, след което започнахме официален диалог, който доведе до намаляване, до премахване на резерва и доведе до промяна на нагласата в комисията, а именно ситуацията да се промени. След този период искахме да видим е, ясни резултати и тогава аз обработих информацията от различни генерални дирекции на комисията за експертните групи – това беше голям обем информация, но аз и моят екип успяхме да я обработим. И това, което видяхме, не беше окоръжаващо. Приложихме, видяхме, че има методологически проблеми, които са отразени и в изследването на експертите. Може би беше симптоматично, че диалогът стагнира тогава. Имаше общи изказвания и общи заключения, че напредъкът се бави. Имаше неформални контакти, имаше подновена инициатива миналата година за въвеждане на бюджетния резерв. Понякога винаги чувахме резулт, е, аргументите, че става дума за легитимност, става дума за къвкавост и за комуникационните стратегии за гражданите. Но ако гражданите имат предложения базирани на, на реалността, то те би трябвало да могат чрез експертните групи да отправят до комисията своите предложения. Те трябва да имат достъп до тези групи или да създадат възможността да създадат експертна група, без е, това да има огромни разходи като последствия за тях. Но така или иначе всички тези правила, които засягат подготовката и участието в експертните групи, не бяха известни за широката общественост. Не зная за какво тук всъщност става дума? Може би за вътрешната организация на комисията, може би генералният секретар не иска да, да налага начин на работа на генералните дирекции. Оказва се обаче, че е, има хоризонтални правила, но всяка генерална дирекция действа в общи линии според собствени правила. Аз мога да продължа много, още поне половин час мога да обяснявам какво сме видели, какви подробности сме забелязали, но вие знаете като председател как е когато човек се занимава с една тема. Ще се опитам обаче да обобщя, че е много важно за нашата комисия – като отговаряща за бюджета, да изготви доклад по експертните групи. Моят, док, моето предложение към координаторите е да се изготви доклад по собствена инициатива за легитимността, ефективността, целите, състава, прозрачността и баланса на експертните групи. Експертните групи имат огромно значение за законодателната работа, за това веднъж за винаги тази тема трябва да се обработи. Имам двама колеги още, които искат да се изкажат. Ще ви помоля да не използвате повече от две минути. Господин Стеховски, за две минути, моля. Благодаря, господин председател. Просто няколко думи искам да споделя с вас за общия дебат и за това, което каза господин Де Йонг. И аз искам да благодаря на експертите за тяхното изследване. Ние знаехме някои неща за европейските агенции. Знаем, че е, там съществуват експертни групи, например, когато става дума за безопасността на храните, за безопасността на фармацевтичните изделия. И тук прозрачността е много важна. Също така е важна, когато става дума за доклади за дадени институции. Ето, например, на 19-та страница Параграф 43. Това е... Тук става дума за омбудсмана. Само тези препоръки, ако те бъдат приети, само те ще подобрят прозрачността. Прозрачността при някои експертни групи е много ниска. А Европейският парламент иска да направи всичко възможно, за това експертните групи да станат по-прозрачни. По това е огромна задача за нашата комисия. Надявам се, че когато докладът бъде завършен, ще имаме един наистина добър резултат. Госпожа Яла Сентър за две минути. Благодаря, госпожо председател. И аз благодаря на експертите, защото те се справиха с много сложен въпрос в рамките на много кратък срок. Искам само да кажа, че балансът е много трудно постижим, дори ако вземем предвид географския баланс. Ако вземем различните сектори на, на политики, ще е много трудно да се установи съответния баланс. Когато експертите взимат решение за обществените поръчки, за конкурентоспособността, то откъде идват всъщност тези експерти? Ето на страница четвърта, например, вие казвате, че от 28 държави членки а, идват около 5% от експертите. Всъщност как се разпределя, как се разпределят експертите по националност? Имаме различни групи, неправителствени организации, синдикати, но географския баланс, да, той как бива осъществяван? защото този аспект също е много важен при вземането на решение. Вие говорите за гражданското общество, за неправителствените организации. А това е, това е така, това е също вярно, но ето, а, в, об, в областта на транспорта има много неправителствени организации, но те всъщност са субсидирани до известна степен от държавата. Сега за синдикатите. Бих искала да знам за синдикатите какво е тяхното отношение с определени асоциации, с определени предприятия. Бих искала да зная как вие сте анализирали това, тези отношения. А и на следващо място – дали сте взели предвид въпроса за външните експерти, т.е. експерти външни за агенциите? Защото има различни критерии при подбора на експертите. Съгласна съм това, с което казаха двамата колеги. Искам в заключение да благодаря а, за тази инициатива. Но критериите трябва да са ни по-ясни, когато говорим за рамкови условия, за, транспер... за прозрачност, за прозрачност и баланс в експертните групи. От името на комисията господин Клаус. Благодаря, госпожо председател. Комисията счита, че изследването е много полезно. То представлява заключения, с които ние сме съгласни и смятаме, че са основателни, и други, с които не сме съгласни и не смятаме, че са основателни. Тези които, изводи, които според нас са основателни, са свързани с области, където вече са били предприяти мерки през последните няколко години – обикновено в тясно сътрудничество с парламента под формата на неофициален диалог или в области, където в момента се извършва дейност. Всички тези области са изредени в писмото на господин с първи заместник председател на комисията, до Европейския омбудсман от месец май. Нека да коментирам един момент, който не беше споменат от господин Блумер днес, поне не си спомням. Започва се с критика за хоризонталните разпоредби и правила на комисията и е, факта, че те не са задължителни. В момента те са предмет на преразглеждане. Съвсем скоро ще излезем с нови хоризонтални правила. Те са прияти от комисията и са задължителни за съответните институции. Става дума за службите на комисията. А по дефиниция консултативните органи на комисията са страни от основните органи, за които тези правила са задължителни. Друг коментар е, че един от голямите недостатъци на системата за експертните групи е, е прозрачността. От 2012 имаме ангажимент към парламента да осигурим пълна прозрачност и изпълняваме този си ангажимент. Става дума за прозрачност на резултатите или на произведените документи. Става дума за всички дискусии, работни, дневен ред, документи, протоколи. Мисля, че има и едно недоразумение, надявам се, в е, проучването, където се е, критикува, че обсъжданията в комисията са. Е, но обсъжданията не са протоколи. Едно нормално заседание на, на експертна група се провежда в конфиденциалност, така че те да могат да обменят информация, членовете на групата да могат да обменят информация в атмосфера на доверие. Това е нормален принцип. Винаги експертната група се среща в поверителен формат. Но след това резултатите, които са в протокол, не са поверителни. Всичката тази информация, която споменах, може да се намери или още сега в регистъра на експертната група или е, посредством линк е, в архива на съответната генерална дирекция. Това е стандартна практика. Така че, когато се говори за прозра... че няма прозрачност на резултатите на дейността на експертните групи, мога само да кажа, не е вярно проучването има и своите много силни страни, е, примерно точността, надежността, относно е, надежността на е, данните в регистъра. В момента изцяло преразглеждаме регистъра и той ще има нова версия до края на март следващата година. Какво точно правим? преразглеждаме изцяло дефиницията е, за асоциация. Там ще има разбивка, така че всички ще виждате, е, примерно, дали е, фирма, неправителствена организация, е, това ще се съдържа като информация. Това се отнася и за разбивката на представителите на отделни интереси. Всичко ще бъде много по-конкретно, с много повече е, съдържание. Тази информация вече се съдържи в писмото на заместник-председателя на комисията Тимерманс. Още един момент, където има повишена прозрачност в регистъра – в новата версия има връзка между регистъра за прозрачност и регистъра на експертните групи. Така че в бъдеще членовете на експертните групи, които представляват определени интереси, примерно финансови пазари или определен бизнес отрасъл или асоциация – ще трябва да бъдат регистрирани и в регистъра за прозрачност, за да бъдат членове на експертна група. Така че има сериозни подобрения по отношение на прозрачността. Конфликта на интереси също се спомена. Казва се, че няма систематичен подход при оценката на конфликта на интереси. Така е, но ние извършихме много основно прочистване на системата и сега в като преразглеждането на регистъра Въвеждаме оценка за конфликт на интересите на членовете, които участват в лично качество и действат независимо. Това ще е нова черта на регистъра, така че тези бъдещи членове в експертни групи, които искат да участват в такъв капацитет, в лично качество ще бъдат оповестявани в регистъра на експертните групи. Това е иновативна, е, така нова черта, която ще, влезе, ще се появи в съвсем близко бъдеще. Балансирания състав. Първо, нека да кажа. Картината, така както е, е представена не отговаря на реалността. Много често нещата стоят напълно различно в конкретни случаи. Голяма част от мнозинството от експертните групи са балансирани по състав. А когато това не е така, има такива случаи, признаваме, когато това не е така, е добре да помислим защо не е така. И благодаря на господин Блумер, че спомена някои от основанията за това. Да, комисията, нека да започна с това, когато избира членовете на експертната група, естествено преценява и каква е задачата на тази експертна група. от какъв опит има нужда комисията и когато се прави е, заявка за набиране на членки и няма достатъчно кандидатури, които изпълняват съответните изисквания, какво да правим? Много случаи има, когато просто няма интерес или е, няма заявки, които не отговарят на търсеният опит комисията, мога да ви уверя, абсолютно застава зад принципа да има баланс. Но не може да се фиксираме само върху е, чисто е, цифрови съотношения. Е, спомена се проблема с средствата за организации на гражданското общество. Да, така е, установили сме го и един от начините да се справим би могло също е да бъде и е, използването на европейски, така да се каже, шапкови общи е, асоциации на гражданското общество или е, използване на такива организации на национално общество, ниво. Така че не може да има статичен принцип за сравняване само на цифрите. И а, сега по новите хоризонтални правила комисията ще въведе систематично задължителни а, обявявания на кампании за набиране на кандидати за експертните групи. И тогава вече ще има публични е, кандидатури, от които ще се изграждат групите. Това дава и пълна прозрачност, а и е, възможност на комисията да изреди е, изискванията за да се знае какво се очаква като участие от университетските страни, от бизнеса, от гражданското общество и така нататък. Мисля, че с това следва да приключа. Uh, used, После системата uh, за специални помощи. Uh, тя се използва, но не чак толкова често, защото в противен случай няма да бъдат специални. Използват се, когато са изпълнени съответните изисквания. И накрая, защо е имало 1600 експертни групи през 2006 и 800 през 2015? Ами, е, много е лесен отговор. Регистъра на експертните групи бе създаден през 2005 и съвсем е, малко след това е, направихме своего рода е, прочистване. Имаше групи, които спяха, съществуваха само на хартия, мъртви души. И прочистихме е, списъка, от който останаха реални, активни 800 експертни групи. Така че няма конспиративни теории в това отношение. Надявам се, че отговорих на всички въпроси, които вие повдигнахте. Председателката, благодаря. Благодаря много. Оценяваме факта, че дадохте такава подробна информация и председателката се извинява, че е, забави преводачите, обявява, че ще продължи заседанието на английски език, давайки думата на ораторите за коментар. Um, just a couple of comments from, from me before I hand over. Certainly to welcome the, uh, the comments about revamping the